Okay, thank you very much. Добър ден. Мисля, че изчакахме да видим, че тук присъства един разумен брой докладчици, докладчици Всянка Видях, че Йорго и Филип и Свен са тук. Oh, right, it's, it's Philippe. We can't keep track of who's who here. Малко е трудно да проследим кой е тук и кой не е. Добро утро на всички. В момента сме на точка 6 от дневния ред. Доклад на Оле Шмидт по годишния доклад относно данъчното облагане. Ще обсъдим измененията и давам думата първо на Оле. Благодаря ви. Извинете. Благодаря ви, госпожо председател. Like to... Първо, Бих искал да благодаря на всички докладчици Сенка за много конструктивното обсъждане. Надявам се, че стигнахме до някои много добри компромиси, тъй като след обед ще гласуваме доклада. Искам да кажа, че аз положих максимални усилия за да включа становищата на всички групи в тези компромисни изменения. Не казвам, че абсолютно всеки, който предложи изменение и всяко изменение са включени, но всички политически групи са представени в текста и техните възгледи са представени в текста на измененията. Смятам, че този доклад ще бъде една важна стъпка към обмислянето на този важен и деликатен въпрос. Ние знаем, че този въпрос е много важен и деликатен. По време на моята работа установих, че много от нещата, които обсъждахме, вече са били обсъждани на други форуми. Данъчното облагане не е само чисто национален въпрос. Това е наистина един общоевропейски въпрос и ние трябва да отразим това и трябва да обмислим този аспект. И сигурно трябва да предложим някои други заключения. Европейската комисия също така извърши огромна работа. Имахме семинар за избягване на двойното данъчно облагане и това беше нещо много полезно. Въпреки, че може би не всички успяха да участват в този семинар, има писмени материали, с които може да се запознаете, за да знаете какво точно се обсъждало. Както ви е известно, има много оплаквания, че ние би трябвало да подкрепяме мобилността и свободното движение в Европа, докато много хора са предмет на двойното данъчно облагане, например шофьори на камиони в Германия, които работят за италиански фирми и които не могат да възстановят платените от тях данъци. Имаше много петиции подадени и в комисията по петиция. Така че не става дума само за пенсионери, става дума и за хора, които работят. Става дума също така и за трансгранични пътувания за хора, които живеят на границата с друга страна и работят с тази друга страна. За да засилим мобилността в Европа, ние трябва да решим този проблем – Няколко бележки по измененията и компромисните изменения, включително надявам се, че сте получили текста на компромисните изменения. В първия компромис 1А съм включил изменение номер 12 за значението на социалната държава в времена на финансова криза. Във втория компромис включих Изменение 15 по реалното данъчно облагане, нещо, което е важно за съответните компетентни органи. Също така включих и изменение 16 за необходимостта от събиране на данъците, особено времена на криза. В третото компромисно изменение, което е компромисно изменение 2, включих изменения 17, 18 и 19 за фискалната консолидация и справедливото разпределение на данъчната тежест, нещо, което е необходимо, за да се гарантира доверие към данъчната система. Компромис 3 включваше изменението на Филип номер 29 и моето собствено изменение 45. И се стремях да опиша основните функции на данъчната система. В компромис 4 включих изменения от Рамон, мой либерален приятел от Барселона, и добавих, че данъчното облагане не е само предмет на финансова, финансов държавен суверенитет, но също така и общински и регионален суверенитет. Аз също така включих и изменение 46 в моето компромисно изменение 5. В компромисно изменение 6 включих, включих изменения от 43 до 49 за подпомагане на страните с дефицита да събират данъци по ефективен и справедлив начин и да се постигнат намаления на разходите. Също така включих устно изменение, основано върху изменение 64 на Диего. Отбелязах инициативата на Европейската комисия, включително и данъка за енергийно, извинете, системата за енергийно данъчно облагане, новата система за ДДС в Европейския съюз и редица други предложения на комисията. Компромис 6а се занимава с данъчното избягване, данъчната измама и избягване на двойното данъчно облагане. Също така включих изменение 16 на господин Епинг и на господин Калпелт. подкрепих изменение 20 за значението на намаляването на разходите за съответствие на данъчното законодателство от страна на МСП. Също така включих моите изменения 72 и 72 и 73 плюс изменение 70. Заключението на доклада е, че Европейската комисия трябва да направи предложения по директивата за спестяванията, а също така избягва на двойното данъчно облагане, осигурява на доброто финансово управление. Това е включено в компромис 8. В компромис 9 са включени предложението на господин Епин, Калпец и господин Фея. Ще имаме още едно устно изменение – от Диего по двойното данъчно облагане. Това е изменение 107. Важно е информацията за гражданите да се пише в разбираема форма и включих изменения 10 от господин Епинг и господин Фейл, да и от вас също. Подкрепих изменение 136 от Арлин Макарти за значението на борбата срещу избягването на данъци. Държавите членки трябва да предприемат мерки. Това е компромис 11 И накрая приключвам с автоматични обмен на информация и промени в директивата за облагане на спестяванията също така частично подкрепих вашето изменение Филип 153. Един от най-сложните компромиси беше за данъчните обежища. Надявам се, че ще сме доволни от резултата и в текста ние призваваме държавите членки да обърнат особено внимание върху този въпрос и да го разглеждат като приоритета. В следващото компромисно изменение включих редица предложени от колегите изменения, по-специално 155-156. Също така има индивидуални изменения, които не бяха включени в компромисното изменение. Аз не подкрепих онези изменения, които говорят подробно за ДДС и за данъка върху финансовите транзакции. Смятам, че тъй като ще има отделни доклади по тези две теми, няма смисъл да подкрепям подобни изменения. Имаше няколко такива изменения. Вие ще ги видите. Става дума за чисто прагматичен подход. Признавам, че фискалният федерализъм е полезен инструмент и бих искал да предложа устно изменение. Знам, че това е деликатен въпрос. И Рамон не е тук, както виждам. Но може би някои от колегите, които са от федерални държави, биха могли да помогнат да дефинираме, що е то фискален федерализъм. Разбирам, че самата формулировка е доста деликатна, но е добре да знаем и какво означава. Uh, В моята държава се събира данъци на общинско и на регионално ниво, но данъците се събират на държавно, федерал, на държавно ниво, извинете, и след това се преразпределят към е, регионалните и общинските органи на управление. И накрая се надявам, че приемането от парламента на този доклад ще позволи държавите членки да приемат предложението на комисията и аз се надявам, че докладът ще помогне на Европейската комисия да внесе предложение за решаване на конкретните проблеми в Европейския съюз. Това са проблеми, с които се сблъскват и гражданите, и фирмите във всекидневния си живот. Затова в заключение още веднъж бих искал да изразя моята благодарност към докладчиците Сянка и техните сътрудници, защото смятам, че задачата беше сложна и се надявам, че в крайна сметка ние ще имаме един добър резултат. Благодаря ви losing the microphone there. Right. Сега Йорго има думата. Muito obrigado. Eu queria começar por. Eh, Госпожо председател, благодаря. Преди всичко искам искрено да поздравя Олаф. като положи огромни усилия да работи по тази толкова щекотлива и трудна за намиране на компромиси тема. Работата му е наистина забележителна. Той не пожали усилия, за да приобщи докладчиците в сянка желанието да постигне компромис по, както вече казах, една чувствителна тема. Това е първият доклад на парламента в областта на европейската данъчна политика. И аз лично съм на мнение, че той ще бъде гласуван с голямо мнозинство. От името на моята група, групата на ЕНП, отново благодаря на всички автори. Основният докладчик, докладчиците в сянка, които направиха всичко възможно да сближат гледните точки. Имахме интензивен обмен на електронна поща и това ни позволи да работим доста по-бързо. Данъчното облагане е изключително важна тема която разбунва страстите. Всички свързани с нея въпроси са сложни и подходите варират много често в зависимост от държавата, от която произлиза съответния депутат и в зависимост от економическата философия, залегнала за това за, за данъчното законодателство. В държави, където бюджетният дефицит и държавния дълг са големи, темата е особено трудна. Освен това, финансовата криза създава допълнителни проблеми. Има депутати, които изповядват твърде либерална економическа философия, но не трябва да забравяме, че точно в момента ни се налага да правим сериозни жертви, включително и чрез данъчното облагане. Това са най-общите ми бележки. Разбира се, в рамките на доклада ние засегнахме и доста конкретни въпроси, например измамите, злоупотребите и укриването на данъци или въпросът с данъчния федерализъм. Едно понятие, което те първа трябва да се дефинира. Трябва малко по малко това понятие да се уточни и да бъде наложено. В Португалия данъците и данъчните ставки се определят на национално равнище, макар че има и местни такси и данъци. които се събират от местните власти, но чието размер, чието ставки се определят на национално равнище. Тези неща се променят в, от държава в държава. В Португалия, както ви казах, всичко е централизирано. Трябва да очакваме и нови предизвикателства. В доклада това е отбелязано. Споменава се данъчно облагане на, на отделните лица, на потребителите, данъчно облагане на предприятията или на групи от предприятия, чието седалище се намира в съответната страна или в друга държава. Смятам, че в бъдеще ще трябва доста по-последователно да подходим към всички тези въпроси, свързани с данъчното облагане на дружбата, с облагането с корпоративен данък. крайна сметка докладът се занимава с широк кръг проблеми, включително злоупотребите, измамите, укриването на данъци distinções de natureza ideológica que são muito marcadas и e até... Доклада се препоръчват и мерките, които трябва да се вземат в бъдеще за решаване на новите проблеми. Споменава се, че има редица въпроси, които по философско-идеологически причини се разглеждат по различен начин в различните краища на Европа. Но в Европа има и едно общо богатство, натрупано в опит в областта на данъчното законодателство, което трябва да се ползва. Благодаря на докладчик. Аз ще говоря от името на докладчика, тъй като той трябва да присъства на заседание на транспортната комисия. Разполагам с неговия текст. Благодаря много на докладчика за постигането на компромисни решения. В областта на данъчното облагане следва да се справим с данъчните бариери, данъчните измами и достъпа до устойчиви ресурси. Предложенията на господин Шмидт са интересни и те отразяват тези три цели. Приветстваме факта, че тези компромиси залагат на европейския подход спрямо от данъчните убежища. Също така приветстваме и призева да се даде една дефиниция на данъчно убежище и раз... обмена на финансови данни. Това е стъпка напред. Все пак ние бихме искали в този доклад да има ясна позиция за пакета от 6 мерки и също така прегледа на данъчната политика на държавите членки по данъчното облагане, също така събирането на данъчни данни в борбата срещу избягването на данъчното облагане. Благодаря. Благодаря, казва председателя Филип. Uh... Благодаря, това всъщност е първи доклад на тази комисия и на парламента за данъчната политика. Много се радвам, че Оле Шмидт се зае с тази задача, защото по мое мнение Оле ти се умя да стигнеш до същината, да положиш основите за данъчната политика, независимо дали ще постигнем съгласие по някои ключови въпроси, като например ролята на данъчното облагане, факта, че ние сме против двойното данъчно облагане, но в същото време сме против избягването на данъчното облагане и данъчните измами и смятам, че ти се умя да положиш основите на на един консенсус, което е предпоставка да бъдем чути, защото теоретично погледнато, но и според договорите, ние нямаме право на глас по тези въпроси. Е важно да бъдем чути и да бъдем единни. Затова моите поздравления за добре свършената работа. И така, ние ще подкрепим доклада, компромисните решения, обаче има само едно такова, по което е необходимо да поговорим. Говорим за преамбила точка 3 за излишна, за прекомерната задлъжнялост на държавите членки. Смятам, че твърде често едината причина за кризата се сочи, че извънредната задлъжнялост, а, а, трябва да споменем економическия дисбаланс, Испания, и Ирландия, например. А, там съществуват проблеми с държавната задлъжнялост, но има и дисбаланс по отношение на конкурентноспособността, така че става дума за едно описание на фактите, породили кризата. А, като група, ние Нямаме проблеми с това, че не се споменават всички въпроси, свързани с данъчното облагане и вярно, че не сме удовлетворени от пакета с, от 6 мерки, но сме имали възможност да изразим своята загриженост и ще имаме такива възможности и в бъдеще. Затова няма никакъв проблем, че този въпрос не е споменат изрично. Що се отнася до а, федерализъм по отношение на фиска, доколкото аз разбирам това понятие, то е трояко. На първо място, до сега ние имахме три равнища на облагане местно, регионално, национално, а трябва всъщност да са четири. Не, не искаме да ги подменяме, а смятаме, че има едно допълнително равнище европейско, което би имало смисъл. На второ място, Нужно е да направим две неща. За да има същински фискален федерализъм, трябва да има общи правила, единни правила, както за данъчната основа, така и за, данъч, за лихвите, а също така преминаването от ниво на ниво. Тоест да нямаме решение, едно решение за всички проблеми, а да има равнопоставеност, да има единни правила, но те да бъдат гъвкави, а не да казваме, всеки трябва да подхожда по един и същи начин. И на трето място, що се отнася до да събираемостта при фискалния федерализъм, смятаме, че повечето държави членки имат администрация, която се занимава с събираемост на национално равнище. И а, смятам, че вместо да измисляме всичко наново, събираемостта трябва да е въпрос за националните правомощия, а не да вървим надолу към местното равнище, а да вървим нагоре към федералното равнище, Разбира се, ако решим, че данъка върху финансовите транзакции или някакви други задължения трябва да се осъществява на друго равнище. Така че необходимо е да имаме определение за фискален федерализъм и по този въпрос работим. За това благодаря, Оле за постигането на компромисните решения. Ти си диалогичен човек и единствено мога да се стремя да ти подръжавам. Благодаря. Благодаря, Дърк. Uh, благодаря. И аз бих искал да благодаря на господин Шмидт за извършената от него работа. Разбира се, сложна задача е да съчетаят твърде противоречивите и различни възгледи за данъчното облагане. И за това бих искал първо да изтъкна нашите изменения на груп на европейските консерватори. Изменения едно и две са важни, тъй като те говорят за разумно фискално управление. подкрепяме компромисните изменения 3А, 8 и 11 които позволяват да се решат проблемите с укриването на данъци и също така призовават към по-засилено сътрудничество между комисията и държавите членки. Измененията, които говорят за Взаимоотношенията между гражданите и данъчните органи са много важни. Граждани трябва да получават своевременни и адекватни отговори на своите въпроси. Сам така ще може да се гарантира събираемостта на данците и от тази гледна точка също е много важно гражданите получават информация на разбираем от тях език. Има някои изменения, които бихме подкрепили, ако биха се внесли малки промени в тях. Това се отнася до компромис 4, който не позволява да се извършва демократичен контрол от националните парламенти за момента. Също така, ние не сме съгласни с някои от формулировките в компромис 5. Господата Шмидт и Клинц трябва да знаят, че данъчното хармонизиране води до по-високи данъци и убива работни места. Аз съм за данъчна конкуренция, защото точно по този начин се създават работни места, нещо към което се стремят всички държави членки. И също така ние сме за обмен на информация в контекста на директивата за спестяванията, но ние не смятаме, че този обмен трябва да бъде автоматичен. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат? Не. Оле, заповядайте, имате думата отново. Благодаря ви. Много съм благодарен за направените от вас коментари. Съгласен съм с повечето от казаното. Разбира се, има и някои различия. И винаги ще има някои различия. Разбира се, ще има различни варианти винаги. Но мисля, че тук формулировките са много важни и съм съгласен с тези колеги, които са казали, че ако искаме да имаме влияние, трябва да създадем първо консенсус в нашата парламентарна комисия, защото ако проучваме всяко едно изменение, всеки текст, дори в нашата либерална група, ние ще имаме твърде различни възгледи. Надявам се, ще имаме в крайна сметка широко съгласие. Ще разгледам точка от преамбюла 1А и за фискалния федерализъм. Чудя се дали това беше смисъла на предложението. Но ако това е значението, ако това е смисъла, то тогава може би нещата дори са още по-сложни. Но аз ще се постарая да внеса някои древни изменения, с изключение на измененията, внесени от Рамон и някои други колеги. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. След обед ще гласуваме по доклада и пленарна зала ще бъде разгледан и гласуван доклада през февруари по време на втората февруарска сесия. Сега преминавам към доклада за агенциите за кредитен рейтинг. Давам думата на господин Доминичи. Благодаря ви, госпожо председател. Колко време ми давате? Пет минути? Благодаря ви. Тази тема е доста сложна. И че време, както знаете, твърде актуална. Гуверньора на Европейската Централна банка дълго и на широко вчера се спря на нея. От се настоява за по-строго регламентиране на агенциите за кредитен рейтинг. Вече бяха приети редица мерки, например регламента от ноември 2009 година на комисията, преразгледан през май 2011 година и последния регламент от ноември тази година. Искам да припомни усилията на колегата ни господин Гозес, член на нашата комисия, както и доклада по собствена инициатива на Европейския парламент с автор Волф Клинц. Е, комисионе e anche quanto sostenuto dal commissario Общо казано, аз споделям гледната те точка на комисията и становищата на комисаря Барние. Смятам, че не трябва да залитаме в е, идеологически или наказателни мерки. Трябва да изходим от съвършенно различна гледна точка. До тук вече бяха правени неведнъж сериозни грешки от страна на кредитните агенции редица неточни оценки или погрешни направо оценки и следствие на това ние трябва да погледнем критично на тяхната работа. И ако се върна в съвсем близкото минало, трябва да се вгледаме и в графика, в който се произнася, дават оценки, особено по отношение на държавния дълг. Датите, на които правят оценки, всъщност са избрани така, че да могат да влияят върху решения на политическите институции в съответните държави. Така че трябва да обърнем внимание на ролята на политиката. Препоръките на комисията от ноември за предоверяване на. Да, не, да няма предоверяване в кредитните агенции Това е едно, едната, един елемент. За това трябва да помислим за конфликта на интереси, за оценките. Да разгледаме какви дружества участват в агенциите на da parte della nostra commissione е e и mi auguro И как гражданското общество може да реагира при сериозни нарушения от тяхна страна? Заедно с докладчиците Сянка се срещнахме с различни експерти. Смятам, че а, трябва да се спрем по-задълбочено на няколко аспекта, което ще ни позволи да подобрим финансовата и економическата система. Всички трябва да обединим усилията си, идеите си на една обща основа. Без да изпускаме от поглед целите определени от комисията. Ролята на Европейския парламент е всъщност да бъде източник на идеи и да прави предложения, защото дори и целите зададени от комисията да са пределно ясни, има и доста по-неясни неща, които ще бъдат трудни за решаване – а именно обличането на общите цели и принципи в конкретна форма, конкретни мерки. Всъщност аз формулирам четири елемента, по които трябва задълбочено да помислим. Първият това е, е държавният дълг и оценките на държавния дълг от страна на агенцията за кредитен рейтинг. Предложението на комисията вече се съдържат доста новаторски идеи. Например, даване на а, рейтингова оценка на всеки 6 месеца, а не веднъж годишно. Освен това трябва да се засили прозрачността и да се предоставя много по-подробна информация относно критериите, според които се издава тази оценка. Критериите трябва да се публикуват, да се, обна... да се обнародват и да са известни. Освен това, на държавите които се оценяват, трябва да се предостави възможност да коментират оценката преди тя да бъде публикувана. И в това отношение бих искал да припомня, че колегията на комисарите вече е обсъждала този въпрос и Трябва да се даде е, възможност на Европейския орган е, за ценни книже и пазари възможност да предлага мерки за оздравяване. Разбира се, не става въпрос за някакви механични решения. Когато става въпрос за страни, които са в особено тежко положение и на които се прави оценка, трябва да а, обмислим в подробности възможните решения за да, не, за да, не, да няма негативно влияние от тази оценка. По отношение на конкуренцията, аз съм съгласен с подхода, избран от комисията, именно пазарът, който в момента се контролира от три големи е, агенции за кредитен е, рейтинг, да бъде отворен. на всеки три години има редуване на агенциите. Това се предлага от комисията. С период, в който те не участват от 4 години, за която всяка една от тях спие. Credo che eh, sia da parte nostra necessario approfondire la questione delle alternative possibili all'issuers pay model, la possibilità. Освен това Европейския парламент трябва да обмисли така наречения issue pay model, т.е. модела на инвестиране verificare come portare avanti una revisione complessiva del... Важно е също така да обмислим как да извършим радикална промяна на действащото законодателство, така че да не се допуска отново прекомерната роля на кредитните агенции. Трябва да мислим въпроса за хармонизирането на системите на международно ниво. Мисля тук най-вече за новото законодателство в САЩ. Това е един изключително сложен въпрос, тъй като става дума за много чисто технически последици, които също така трябва да разгледаме и то подробно. И накрая, госпожо председател, разбирам проблемите, и недостатъците на предложението за създаване на Европейска агенция за кредитен рейтинг. И разбирам защо комисията не включва това предложение в своя регламент. Независимо от това, мисля, че не е добре, че изобщо дори не се говори за една или няколко кредитни агенции на европейско ниво. Разбира се, това е нещо, което е трудно постижимо. Все пак това е една цел, която е добре да се преследва с цел да бъде постигната в един момент. Още веднъж този въпрос е много сложен и аз с нетърпение очаквам изказванията на всички колеги. Имаме график, който предвижда изслушване на 24 януари. Крайният срок за внас на изменения 22 е март и гласуване в комисията на 21 май. Мисля, че ще бъде много добре, ако успеем до лятото да гласуваме в пленарна зала, защото един от най-големите проблеми на европейско ниво е това, че процесът на вземане на решение е много бавен. И това наистина вреди, когато става дума за сериозни законодателни решения. Благодаря, Жан Пол. Merci, мадам президент. Je voudrais d'abord euh, assurer le благодаря. Първо искам да уверя докладчика, както вече го направих на четири очи, в моята подкрепа и решимост нашият регламент да бъде ефективен и прагматичен. Искам се обаче да направя няколко коментара, които не противоречат на казаното от докладчика, но ще ни ръководят по време на размисъла. Първо, чувството за реализъм. Искам да ви припомня, че отблизо съм следил първите два регламента и днес искам публично да обясня как бяха одобрени трите агенции за кредитен рейтинг. Първият регламент предвиждаше, темата, отварям скоба, е изключително от политически характер, не е техническа. Така, първият регламент а, <coughs> слагаше правила за една професия, което до този момент нямаше никакъв контрол. И създавайки Европейския орган за, финансов, за ценни книза и, и пазари, ние всъщност въведахме е, е, един вид контрол. В първия регламент се предвиждаше колегия от регулаторни органи, които ще на, упражняват надзор – Трите основни агенции за кредитен рейтинг, които се споменават ежедневно в пресата, внесаха досиетата през септември 2010 година. През май 2011 те все още не бяха одобрени и тогава писах на господин майор, председателя на АЕСМА и на господин Бърне, че единственият документ антикриза не се прилага. И тогава ми беше любезно отговорено от господин Майор, че съществува една японска агенция, която всеки момент ще да бъде одобрена. Това беше много важно, още повече, че никой не беше чувал за тази агенция. Миналото лято на много пъти на пленарното заседание настоявах, че е изключително успешно да се реши това с оглед на кризата, настоявах и пред господин Трише. На 18 октомври господин майор тази година ме посети и ме помоли да спра да го атакувам. Беше чел моите прес-съобщения и той заяви, че това не е негова вина, че националните регулаторни органи са си свършили работата. Но аз му казах, че той всъщност е председател на Европейския орган за финансови пазари и че това е неговата роля – и го попитах дали може да ме увери, че до коледа тази година нещата ще бъдат приключени. Той заяви, че не. Странно, няко 8 дни по-късно трите агенции бяха получили одобрени. Аз се очудих пред Мишел Марния от случилото се и там той ми заяви, че точно е, че това е резултат на непрекъснатите през комуникета. Та, за това, приятелю, ви съветвам и вие да правите така, ако искате да напредвате. Споменавам това, за да си дадете сметка колко голяма е инерцията. И в, от страна на кред, кредитните агенции, които непрекъснато се пазарят по обхвата на, техни, на техните оценки, и е, степента на контрол, който може да се упражнява върху тях, както и от регулаторните органи и от страна на политиците. Защото тук става въпрос за конкуренция. И съществува една тенденция в комисията да се мисли, че проблемите на конкуренцията могат да бъдат решени с някакви правни ротации. Същото въжи и за одита. Смята се, че трябва да има ротация. Хубаво е да, да се въртат агенциите, но когато са само три, това не променя кой знае какво. И а, тези а, агенции трябва да имат много голям престиж, за да а, имаме доверие в тях. И, и трябва да ви кажа, че самите а, агенции искат оценка. А, държавите не се обръщат към по-дребни агенции или към някакви национални агенции. И това е също, също предмет на дебата. И в крайна сметка, благодарение на оказания натиск, преди няколко дни излезе проекта на комисията. Аз много уважавам а, господин Барния, но той направи грешката да съобщи какво възнамерява да прави. И всичко вървеше добре до момента, в който е, кредитните агенции се намесаха и поискаха мерки, които въобще не бяха адаптирани. Между другото, е, отменянето на оценка без е, съответната рамка също не е много удачно, защото ще създаде съответни настроения на пазарите и може да има негативно влияние. Може би разумно да се помисли в тази посока, но технически да бъде по-изпипано. По отношение на конфликтите на интереси, може да се направи много. Съгласен съм с докладчика, че трябва да помислим за концентрацията от акционерите, които в тези агенции по отношение на пътищата, начините на плащане, ви съобщих, че още от 2009 година мислим по темата. Имаше най-различни предложения, но не можахме да намерим правилното решение. Ако се премахне е, е, схемата емитента плаща, е, трябва да видим как ще се заплаща на инвеститорите е, през интернет, е, с някаква такса. При всяко положение това е търговска дейност. И е, тук ще се върна пак на политическо равнище. Не става въпрос да се забранява е, кредитната оценка. Ние всички се оценяваме взаимно. В момента говоря, вие ме оценявате. Тоест, не можем да попречим да съществуват е, агенции, които да предоставят информация на инвеститорите. Но просто нашата задача е да направим така, че те да не са единствените, за да не са всевластни. Тоест, да ги сложим на мястото. им. Те са източници на информация. И затова дебата е политически. Какво правят нашите политици? Критикуват кредитните агенции, но непрекъсно говорят за оценките. Колко ще загубят, колко ще качат от оценката. И както пред президента на Франция каже, ужасно ще бъде, ако Франция загуби тройното сия. това не трябва да се отдава толкова голямо значение. Агенция имат своята роля, но тя не трябва да се преувеличава. И вие, господин докладчик, имате сложната задача да разработите прагматични, конкретни, ефективни правила, за да може най-после да разсеем отровния дим, който е, обгръща агенцията за кредитен рейтинг. Äh, Благодаря, Благодаря, Шарон. Наистина, през последните няколко месеца агенциите за кредитен рейтинг създадоха доста шум и смут. И не става дума само за чисто технически аспекти. Има и доста политическа дейност, която стои за дейността на кредитните агенции. Наистина не водим дебата на техническо ниво и когато има проблем, очевидно е, че хората търсят виновни и посочват, че това са кредитните агенции, агенциите за кредитен рейтинг. Мисля, че предложението от комисар Барние идва в подходящ момент, въпреки че в момента дори не знаем дали сега действащото законодателство работи. И наистина е важно да установим доколко ефективно работи сега действащото законодателство. Смятам, че това, което се предлага от комисар Барния е добро, но има някои аспекти, по които имам различно мнение. Разбира се, знаем, че агенцията за на рейтинг са правили грешки в условията на глобалната финансова криза и според мен те самите го признаха. Те също така признаха, че има конфликт на интереси и когато става дума за техните чисто търговски интереси, те са казали, че те са наделявали над чисто техническите аспекти на тяхната дейност. И не трябва да забравяме това. Нормата на печалба на агенциите за кредитен рейтинг беше 55% преди срива на Lehman Brothers. Мисля си, че в други сектори това просто е невъзможно. Разбира се, след срива на Lehman Brothers тяхната норма на печалба намаля, но така ли, че тя е на ниво 14-24%. Тук трябва да и зададем въпроса. Кои са акционерите, които стоят зад агенциите за кредитен рейтинг? Разбира се, всеки може да бъде такъв акционер, но трябва да се гарантира прозрачност. И тук не става дума за акционери, които са акционери само на една или две агенции за кредитен рейтинг. И тук смятам, че комисията трябва да бъде по-амбициозна трябва да се разгледат групи акционери, които са акционери в две, три или повече големи агенции за кредитен рейтинг. Мисля, че не може една група да има повече от 5% в една кредитна агенция, агенция за кредитен рейтинг, но не трябва тогава да има никакъв дял в други кредитни агенции. Не знам дали не е твърде ограничено предложението на комисията, тъй като те правят своето предложение за 10 години напред, но аз мятам, че периодът не трябва да бъде ограничен, защото ако слагаме някакви срокове, не смятам, че те ще бъдат достатъчни. Знаем, че агенциите за кредитен рейтинг се стремят да представят резултатите от своята дейност, е, като публикуват своите мнения. И смятам, че трябва в контекста на предложението на комисията да говорим за отговорността, включително и финансовата и юридическа отговорност на тези агенции. Те трябва да носят пълна отговорност за това, което правят. Приветствам това, че комисията въвежда гражданска отговорност. Разбира се, осъзнавам, че и това е свързано с проблеми и затруднения, тъй като след 6 или 12 месеца може да се окаже, че рейтингът е бил присъден погрешно. Дали това автоматично ще води до търсене на отговорност – все пак могат обстоятелствата да се променят и това да доведе до това, че рейтингът не е бил верен. Дали това ще бъде основание да се заведе дело срещу съответната агенция и да се търси гражданска отговорност за конфликта на интереси? Да, разбира се, той съществува. Ако можем да гарантираме, че няма никакви технически грешки, така, например, Франция беше с намален кредитен рейтинг за около 2 часа, но това след това беше обявено за техническа грешка. Мисля, че подобни неща трябва да се отчитате, да се обръща внимание на тях, но важният момент е, че има практически нулева конкуренция, защото три агенции отговарят за 95% на цялата дейност в целия свят. А има около 100 агенции за кредитен рейтинг, но три от тях обхващат 90, 95% от цялата дейност в глобален мащаб. Тоест, това означава, че има голяма степен на зависимост от тези агенции. Това е наша грешка, защото ние сме законодатели. Защото в отделните страни ние вече отдавна сме постановили, че застрахователните компании, пенсионните фондове и други организации могат да инвестират само ако кредитният рейтинг е 2А или 3А. Същевременно обаче ние също казваме, че в нашите собствени законодателни актове ние непрекъснато се позоваваме само на тези три конкретни агенции за кредитен рейтинг – ние говорим непрекъснато за Moody's, Standard и Poor's и Fitch. И това не трябва да сме изненадани, че тези агенции за кредитен рейтинг са толкова мощни. За това си задам въпроса, защо не отслабим изискванията, защо да не поискам инвеститорите да свършат своята работа и банките и другите агенции сами да правят оценката, особено когато става дума за оценка на страните. Ако искате да дадете оценка на страната, вие имате нужда от информация, но вие можете да получите тази информация от Европейската Централна банка, от Националната банка на страната, от Международния валутен фонд, от най-различни институции. И това е така, защото всеки месец се публикува такава информация, която е необходима за инвеститорите. За продуктите на структурираното финансиране е един по-деликатен въпрос, защото те са по-сложни. Смятам, че е разумно да имаме два задължителни рейтинга на подобни продукти. Това, разбира се, изисква голям опит и доста високотехнологични и сложни методи. Тоест, ще бъде по-сложно да престанем да бъдем зависими от ограничен брой агенции за кредитен рейтинг. Що се отнася до другите аспекти на законодателство, ние трябва да се занимаваме също така с четвъртата директива за капиталови изисквания. Трябва задължително да мислим въпроса за зависимостта от агенциите за кредитен рейтинг. Има още няколко ключови въпроса. Първо, ротацията. Както каза Жан Пол, аз не смятам, че този принцип на ротация е много практически. Ако съществуват три основни агенции и фирмите използват две от тях, те трябва да извършват ротация Тоест, аз не мисля, че този принцип на практика е осъществим и разумен. Смятам, че трябва да обмислим дали националните, подчертавам, националните или може би регионалните агенции за кредитен рейтинг биха могли да подобрят своята работа. Например, инвеститорите и ние като законодатели можем и трябва да осъзнаем, че има над 100 други агенции за кредитен рейтинг, освен известните три, и те не работят винаги на международно ниво, но те работят на национално ниво и те знаят каква е методиката, те знаят какви са условията. Мисля си, че трябва да мислим всички тези ключови въпроси. И въпреки, че в светлината на казаното от господин Гозес и възнова нашия предишен опит. Аз имам своите съмнения, но трябва да се действа така или иначе. Не смятам, че надзора трябва да бъде толкова стриктен и толкова всеобхватен, че в крайна сметка всички да използват едни и същи методи и модели не мисля, че искаме да, имаме, да има някакъв единен, единствен подход, що се отнася до методите. Мисля, че тук е важно да гарантираме конкуренция. Също, що се отнася до рейтинга на държавните облигации, това е много деликатен въпрос. Предлага се от 6 на 12 месеца да се удължи срока за промяна на рейтинга, но може би това е прекалено дълъг срок. Не смятам, че в текста е достатъчно добре разгледан този въпрос. Ние трябва да умислим как агенциите да не задържат твърде дълго даването на рейтинга и след това изведнъж много бързо да дават по-нисък рейтинг. Ние трябва да съгласим по някои от основните неща и по редица важни подробности. Най-важното е според мен е трябва да, това, че трябва да помислим как да засилим конкуренцията в този сектор – Разбира се, тук има и много политически последици, но не смятам, че трябва да се отказваме от търсенето на възможности за засилването на конкуренцията. И не смятам, че това не е възможно. Смятам, че трябва да продължим по този път. Благодаря, Ашли. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям предложението на комисията за увеличаване на прозрачността в сектора на кредитния рейтинг. Това би трябвало да окоръжи инвеститорите, да подпомогне конкуренцията. Най-общо казано, предла... подкрепям предложението за Европейски орган за кредитен рейтинг а, но някакво принудително стандартизиране би влязло в разрез с конкуренцията. Също като ЛАЛФ аз подкрепям мерките да се преодолее прекомерната зависимост от кредитните агенции, агенциите за кредитен рейтинг. Би трябвало самите инвеститори и банки да правят това, но въпрос е доколко ние можем да разчитаме на достоверността на вътрешния анализ, особено при по-малките фирми, които не разполагат с капацитет за това механичното, прекомерно а, разчитане на агенциите за кредитен рейтинг не е добро. Трябва да се подпомогне конкуренцията в тази област, но това не бива да става за сметка на качеството. И съгласен съм с Волф Клинце и господин Гозес, че ротацията едва ли би подпомогнала конкуренцията. Принудителната ротация просто означава, че агенциите за кредитен рейтинг ще чакат да им дойде реда. Притеснен съм от предложението на комисията за надзор на методите за рейтинг. Това може да бъде разглеждано като намеса от страна на Европейския орган за ценните книжа в рейтинга. Ние по-скоро трябва да подкрепяме а, диверсификация на методологията – агенциите за кредитен рейтинг се придържат почти към същата методика и това създава по-големи рискове от така наречената стадна нагласа. Смятам, че една от най-вредните части на предложенията е свързана с следното. Ние всички искаме по-голяма конкуренция между агенциите за кредитен рейтинг. Ние искаме да навлязат нови фактори на пазара, искаме по-малките агенции да се разрастват. И какво може да се направи, за да не може да се разчита прекомерно на господството на трите големи агенции и да се върви към а, гражданска отговорност. А много по-малко ще бъде намесата на големите играчи на пазара и ще се търси справедливост. Да, аз разбирам какво е основанието за това предложение, но какви биха били последиците, защото гражданската отговорност означава, че по-малко предприятия ще навлизат на този пазар и няма да има по а, сериозна отговорност от страна на водещите три. Господин Гозес е прав, когато казва, че агенциите за кредитен рейтинг са допускали тежки грешки в миналото, особено а, по отношение на по низкокачествените дългови инструменти. Никой не принуждава някой е, друг да приема мнението му. А хората се съобразяват с чуждото мнение, защото по принцип агенциите за кредитен рейтинг са прави в повечето случаи. Така че не бива да обвиняваме за това вестоносеца, така да се каже една страна, която има програма за възстановяване, е, може да получи отсрочка за оценка на кредитоспособността си. Нека вземем Ирландия. Тя се справя сравнително добре по изпълнението на програмата за възстановяване. Но да сравним това с Гърция. Според мен, агенциите, отделните лица и инвеститорите имат правото да правят заключения относно справянето на агенциите с плановете за възстановяване. И не бива да забравяме, че за инвеститорите този рейтинг е много полезен, когато решават е, какъв вид кредитиране е с по-висок риск. Ако ние заложим прекомерно на регламентиране, ние ще отблъснем а, новите агенции на пазара и ще подкопаем възможността да, да постигнем заложените си цели. Благодаря, господин, госпожо председател. Паскал. Искам да засегна някои теми, които бяха повдигнати от колегите, защото сме наистина а, говорим по същество. Първият, първият аспект конфликта на интереси аз съм напълно съгласен с ГАЗес, че преминаването, оставането, оставането на емитента плаща и да се остави на плащането на инвеститора ще създаде сериозни рискове. По-добре е да оставим сегашния модел и да помислим за някаква междинна система. За нещо като държавни поръчки, обществени поръчки, където има междинно звено между емитента и инвеститора. Така че нито емитента, нито инвеститора да не плащат директно сметката, да кажем така, точно за да няма конфликт на интереси и в двата случая, а да съществува някаква комис, някаква комисиона, която да се взима и от част от инвеститора, част от емитента и с нея да се заплаща на агенциите, които дават оценка на продукти, за да няма търговски отношения между агенцията, е, емитента и инвеститора. И това може да стане с един търг за почти за всички агенции, които участват на пазара, не само трите най-големи, това да бъде обществена поръчка по модела, който парламента предложи по времето на доклада на Волф Клинс. Тоест една структура, която а, няма да се ръководи от държавите пряко, а по-скоро ще е нещо като независима фундация, независима от частни интереси и независима от държавните и правителствените интереси. Това е просто една идея, която ви предлагам и която ще позволи да излезем от сегашния модел, който поражда конфликт на интереси. Вторият елемент се отнася до ЕОЦКП, Европейска орган за пазари и, е, и усилията за хармонизация. Аз не съм съгласен с вас, че този орган трябва да валидира различни модели. Това няма да доведе задължително до хармонизация. Е, Европейския орган за ценни книжа и пазари е, познава различните модели. Той може да е, валидира един или друг модел. Съществуват различни макроекономически модели в действие Едните са по-надежни, другите по-малки, някои са по-либерални и те дават различни резултати. Така че за мен няма автоматична връзка между е, валидиране и хармонизация. И препоръките. Трети елемент каква е функцията на агенциите за кредитен рейтинг. Това е оценка на риск. И колегата от групата на консерваторите каза, че агенциите отразяват настроенията на пазара. Ми точно тук е проблема. Всъщност, на практика те просто отразяват настроенията на пазара към даден момент. Точно това казахте. И всъщност точно в това ги опрекваме. Те е, отразяват настроението на пазара, т.е. нямат някаква собствена обективна оценка на риска. И е, затова се получава така, че някоя държава, която е имала тройно А в даден момент фалира, защото, примерно, Гърция дълго време не, не се знаеше, че представлява проблем, да имаше висока оценка и изведнъж е, проблемите избухнаха. Така че има едно проциклично действие. Е, тези агенции или са твърде консервативни, или пък наливат масло в огъня. За това трябва да помислим точно за начина по който правят своите оценки. И така, една от функциите им е оценката на риска. Не виждам защо тази функция трябва да се съпъства с препоръки от тяхна страна. И ще ви дам два примера. Днес агенциите за кредитен рейтинг искат преди всичко от еврозоната е, е, Централната банка да започне да дава заеми. Това са всички препоръки, бележки. Това е последният заемодател да бъде Европейската Централна банка. Не виждам защо. Факта, че те оценяват риска в дадена държава, им позволява да правят препоръки. Според мен те не трябва да правят препоръки. Например, за пенсиите. Мога да кажат, има ангажимент на държавата от хикс милиона евро да изплаща пенсии, което не, няма покритие. Това е оценка на лиска. Но оттам, както правят Мудис и, и, другите агенции да дават препоръки, за, примерно за да се покрие това, да се качи ставката на ДДС или други мерки. Това няма нищо общо функцията на агенциите. И трябва да помислим как да разделим тези две функции. И оценката на риска и методологията свързана с него и отделянето от тази оценка на всякаква, всеки политически или идеологически дискурс, който нещо, което противоречи на това, което аз лично защищавам. Според мен агенциите за крети кредитен е, рей, е, рейтинг, нямат право да правят политически препоръки. И предпоследния елемент е, подчинеността на регламентите на агенциите. Всъщност, инвеститорите си продават книжата, когато оценката в дадена държава падне. В текста това може да бъде отбелязано. Но да разделим нещата. От една страна да кажем, сте принудени, ако в основ... ако са... сте принудени да, за... да купите оценка тройно А, максимална сигурност, но е, е, случай един, но а, може да го продадете, но ако закупите тройно А, което след това стане двойно А, може да го запазите. Тоест, не сте длъжни да го продадете незабавно. А, това, да, примерно, поражда проблеми в Италия. Мисля, че обаче помежду ни има съгласие по тази тема. И последния елемент е тази фундация, за която споменах. Между другото, Клинс в своя доклад беше намерил мнозинство в, полза на такава фундация. Разбира се, трябва да се определи кой ще я управлява, как ще функционира, но модела трябва да е нито обществена европейска агенция, нито пък подчинена на частни интереси, защото всъщност тя дава един продукт от обществен интерес. И по отношение на методологията, да се задължат агенциите да поемат извън финансови рискове, когато оценяват <coughs> би се струват абсолютно необходимо. Защо? Защото има рискове, които не се поемат от, за сега от никого, нито от акционерите, нито от агенциите. И тря, трябват всички рискове, включително и екологичния риск, който може да има сериозни последствия за едно предприятие, също трябва да влизат в поле, полезрението. Благодаря. Ох, Благодаря ви много. Приключихме с въпроса имахме половин час. Има доста заявили желание да се изкажат. Предполагам, че докладчика ще иска да вземе думата. Затова молбата е да бъдете по-кратки от докладчиците в сянка. Томас Ман, Свенти Голд, Питър Симан, аз. Има ли други желаящи? Лиса? Други имат ли желание да се изкажат? Оле? Um, well, I don't think we'll не смятам, че ще имаме време за комисията. Те вече се изказаха по доклада. Ще видим как ще протече дебата. Ако депутатите са достатъчно кратки, ще има време и за комисията. Давам думата на Томас. Благодаря. Жалко е, че като ви кажа, че ще ви дадат думата, ви моля да бъдете изключително кратки. Тук имам доста близки до сърцето ми идеи. Благодаря на Жан Пол за идеите и коментарите за това, че Фич ще а, понижи рейтинга на Испания, на Мудис на Белгия. Така виждаме какво се случва. Теоретично погледнато, идеята за Европейска агенция за кредитен рейтинг няма нищо лошо. Някои казват, че това е отрицателна идея, но всъщност това би било някакъв вид независимост, ако държавата финансира и положило усилия да е обективна, бихме могли да постигнем и промени. Не може три агенции да управляват света. А, така че ние ще положим максимални усилия да има равнопоставеност, да има справедливост в цялата система. Това е замесъла. А, това е просто едно становище, което агенциите за кредитен рейтинг ни предлагат. Е, обмисляме всички тези предложения. Е, но когато тези агенции бъркат, грешката възлиза на милиард и половина. Виждаме в щатите какво се случва и е необходимо да има възможност за прилагане на гражданското право и когато бъде допусната грешка, допусналите грешката да си поемат отговорността. За това хубаво е да имат достъп и по-малките агенции за кредитен рейтинг. Защо до сега не са имали възможност за това? Ето това въпрос е, който трябва да зададем. Уорен Бафет, например, според мен държи 25% в е, трите агенции за кредитен рейтинг. Очевидно той няма да насърчава развитието на еврото и на последно място измененията в законодателството. Това трябва да го направим следва да се промени това, че може да се инвестира само в ценни книжа с тройно А и тази оценка е направена от трите господстващи агенции. Крайно време е да внесем някаква промяна. важно е да има конкуренция, но е важно и да има правила – и накрая, много са темите, по които следва да разискваме. А, напрекъснато се казва, че сме много далече от гражданите. Ето ви чудесна възможност да се приближим до гражданите. Имаме власт в отношение. Благодаря много, казва председателя. This is a really an interesting discussion. Дискусията е много интересна, чухме интересни мнения и миналия път, но според мен основополагащите проблеми са си същите и все по-наложително е да намерим решения. Аз бих се съгласил с това, което казвате, а именно, че ключовата цел е да има някаква конкуренция, така че да не може един играч на пазара да има абсолютна власт. Това е основно правило на пазарната економика. Никой да не властва на пазара би трябвало тук да постигнем консенсус между групите, с изключение на крайната левица, но иначе трябва да имаме консенсус и затова ме очудват някои от коментарите направени тук, защото ако ние се съгласим, че това ни е целта, то тогава не би трябвало да подпомагаме решение, свързано с а, консолидиране на властта, защото тези агенции наистина имат така. Следователно не трябва да подкрепяме решение, което не постига това. Когато имаме свръхконцентрация на власти, ти Томас го каза, тогава политиката за конкуренция цели разбиване на този монопол. Има различни методи за постигане това, но това е най-бруталното решение и трудно приложимо. И това е извън нашите правомощия като законодателен орган но обикновенно това е въпрос в ръцете на комисията. Следователно, ние следва да използваме регулаторния подход за ограничаване на властта на пазара. Имаше предложение за създаване на Европейска фундация за кредитен рейтинг. Някои казаха, че това не трябва да е финансиран с публични следства орган, но да следи за обществените интереси. Следователно трябва да се върнем към първоначалното си предложение, отново да го внесем. На второ място, изключително важно е, докато има такива големи играчи на този пазар, да ограничим тяхните права. Сирич по-големите финансови играчи, които правят оценки на рисковете, да не бъдат допускани да разчитат на мненията на рейтинговите агенции да се разчита на вътрешни модели, вътре в банките и да се направят препратки към техните вътрешни оценки. Ако вие инвестирате и се обърнете към банка или направите нареждане по а, интернет. Защо го правите? Защото Агенцията за кредитен рейтинг е дала тройно А като оценка. Не. Защото всеки играч на пазара може да направи това на пазара. Затова прекомерното разчитане на агенциите за кредитен рейтинг трябва ясно да бъде определено в законите за банковия сектор. И тук съм съгласен с бележката на колегата. Ако вие сте много малка агенция, трудно ще бъде да оцените изключително сложен финансов продукт. Но ако сте над определен а, размер, бихте могли да се позовате на такива оценки, защото ако ние позволим на тези агенции по закон да имат а, правото за такова господство, ще изкривим пазара. За това трябва да има съвършенно ясни правила и бях изключително удивен, че някои от изказалите се казаха, че не трябва да има принудителна ротация, но не предложиха друго решение за подпомагане на конкуренцията. И тук искам да призова всички групи да разработят собствени предложения за разбиване на това господство. Не искаме да има господство, обаче сме и против принудителната ротация. Добре, предложете други механизми за да можем да преодолеем това господство, което не бива да съществува в една пазарна економика. И сега приключвам с последното си изречение. В изключително опасно положение сме. Държавата е поела рисковете, които са натрупани от частните банки с цел печалба. И в тази област ние всъщност предоставяме на частните играчи монополно положение и власт на пазара. Ние всъщност рискуваме етиката и обществената подкрепа за пазарната економика. Ако ние не се умеем да ограничим тази злоупотреба с пазарната економика, което няма нищо общо с социалните пазарна економика, моля ви, вслушайте се в гражданите, да ограничим тази власт, но по начин, който е съобразен с правоприлагането и избягване създаването на нови конфликти на интереси. Да, съгласен съм с с това. Трябва да направим нещо, но не можем да кажем не, против тази мярка сме. Трябва да имаме убедителна аргументация. Извинете, ки да говори по 5 минути. Господин Симеон, трябват ми 3 минути. Благодаря. Точно поради тази причина искам да се спра на нещо вече казано от Леонардо и от Волф. Това е въпросът за конфликта на интересите и лежащата в негова основа структура на акционерите. Ако вземем Германия, а може би и други държави членки, там има много голяма чувствителност към конфликти на интереси. Затова имаме много стриктни разпоредби, които се стремят да се изключи конфликта на интереси за големи групи хора, като адвокати, членове на надзорни съвети, и нататък и тъй нататък, във всички сектори практическо. Ние говорим за конфликт на интереси, когато става дума за политици, за комисари и навсякъде ние сме като че ли много чувствителни към този въпрос. Но щом стане дума за агенции за кредитен рейтинг, които имат огромно влияние върху економическата и политическа дейност, нещо в което се убедихме през последните месеци и години, като че ли нещо липсва. Много съм благодарен на комисията, че в своето предложение поставя въпроса за конфликт на интереси. И комисията казва, че нито една фирма не може да бъде оценявана от агенция за кредитен рейтинг, в която тя притежава над 10%. Защото конфликтът на интереси възниква не само когато имате инвеститор или акционер в една агенция за кредитен рейтинг, но ако и този акционер е акционер в оценяваното търговско дружество, например. Разбира се, видяхме спекулативни сделки с определени финансови продукти. Видяхме, че това се отнася и за търговските дружества, но също така и за държавите и за техните ценни книжа. И ако говорим за една структура, в която всички акционери заедно притежават сериозен дял акции в определен сектор, то тогава имаме сериозен проблем. Не знам дали сте се запознали с тази статия, публикувана от консултантската компания Билбергер – е, те изобщо не са социалисти, но ако се запознаете с статията, ще видите кои са направили огромни печалби в резултат от дейността на рейтинговите агенции. Това са Goldman Sachs и всички останали обичайни за подозрение. Чудя се дали не трябва дори да изведем на още по-преден план този въпрос, така че да предотвратим максимална степен конфликта на интереси, така както вече сме го направили в много други сектори. И така както вече са го направили националните законодатели, аз си дадох думата и по изключение няма да се задраскам от списъка на оратори. Смятам, че имаме един много интересен проблем, особено когато разглеждаме методиката и начина на дейност на агенциите за кредитен рейтинг – Разбира се, неизбежно се започват обсъждания какво е въздействието на определен рейтинг. В момента сме на етап, когато Европейския фонд за финансова стабилност се обсъжда съвместно с агенцията за кредитен рейтинг, тъй като и той трябва да получи кредитен рейтинг. Така че веднага, щом една агенция за кредитен рейтинг започва по-отблизо да следи, да намалява рейтинга или перспективата на страна или на търговско дружество, се задава въпрос веднага защо не са го направили веднага. Не съм сигурна, че е правилно да се казва, че има политическа намеса, ако задам въпроса защо сте направили това. Мисля си, че ако методиката е публично достъпна, мисля, че е нормално да сме загрижени за състоянието на пенсионните фондове и за други неща. Нещата наистина работят по този начин. И разбира се, данните винаги ще се основават върху минали периоди, защото се събира информация от пазара, от неща, които са се случили. Онези, които са участвали с мен в триалози, знаят, че аз винаги настоявам на това да има повече събиране на данни в реално време от максимален брой източники, източници. И това е защото по този начин може по-бързо да се работи, по-бързо да се реагира. И съм настоявала и Европейската централна банка да го прави, за да се събира информация в реално време и данни в реално време, без да се зависи прекалено много от Агенция за кредитен рейтинг. В САЩ се срещах с конгресмени и те изразиха своето недоволство от това, че трябваше да се занимават с слопове за кадетно на изпълнение и други неща. Те искаха да се занимават с други въпроси. Що се отнася до една страна, на която и се предлага финансова помощ и нейното замразяване, аз мисля си, че това е прекалено много. Когато ние говорихме за секюритизация, ние обмисляхме дали не трябва да има, например, някаква звездичка, която да обозначава, че определен финансов продукт е по-сложен, отколкото обичайните финансови продукти. Фокс посочи, че е важно да се видят дали има някакъв напредък. Some kind of categorization, uh, indicating... За това е необходимо да се посочва, че има неща, които вървят в разрез с програмата за нормализиране на ситуацията. Тоест, необходимо е да има някакви такива сигнали, някакви такива обозначения. ние трябва да решим въпроса с прекомерната зависимост от агенции за кредитен рейтинг. Тук ситуацията е подобна с аудита, където също има големи аудитни компании и освен всичко друго имаме фирми, които дават агенция за кредитен рейтинг и агенции за аудит. И много хора се притесняват, че ако се обърнат към по-малки, по-малко известни компании, те ще бъдат обвинени в това, че се опитват да избегнат стриктен контрол и така кръга се затваря. Сега дам думата на Лиса. Благодаря. Мисля, че тук имаме противоречие между онези от нас, които описваме какво според нас не е правилно и какви са недостатъците на тези агенции, но същевременно ние и не правим изводи от откритите от нас недостатъци. Ако сме установили, че 95% от пазара се контролират от три агенции, това веднага означава, че има, както аз бих нарекла, замърсяване на интересите, не конфликт на интереси. Става дума, че ние нямаме неутрална информация, информация, която трябва да служи на обществото, която да е неутрална поне, а ние имаме информация, която случи, служи за това да се извличат печалби от търговските дружества и в случая Агенция за кредитен рейтинг. Това има последици и тези последици би трябвало да ни накарат да направим някои изводи за политиката в областта на конкуренцията. Ние имаме три основни субекта, които де-факто владеят пазара. Така че разбирам някои колеги, които правилно описват проблема, но не разбирам защо те се отеглят от реалните предложения за решаване на реалните проблеми. Например, да се да не се позволява определени органи да имат прекалено голям тял на пазара. Защо да не използваме всички инструменти, които са на наше разположение, благодарение на съществуваща политика за защита на конкуренцията? Ние трябва да използваме всички правомощия в тази област, за да се справим с този проблем. Ние трябва да премахнем или поне да намалим пречките пред навлизане на този пазар на нови дружества, нови агенция. Важно е да се гарантира постоянна прозрачност. И това всичко трябва да се разглежда в контекста на политиката на защита на конкуренцията, така че да можем да урежем тези прекомерни правомощия, тази прекомерна власт на тези три субекта на един цял важен пазар. Съгласна съм с много от нещата, които бяха казани до сега, особено за изолирането на европейското законодателство и за регулирането на онези рейтинги, които предизвикват нашето недоволство. Освен това, отрешаващо значение, че някои страни, които получават финансова подкрепа, и е важно да отчетем това, че те са в затруднено положение, защото негативните прогнози на агенцията за кредитен рейтинг са предизвикали влушаването на ситуацията, защото просто пазарите наистина правят прогнози, които се сбъдват след това, само защото са били направени. Е, благодаря сега, Оле. Благодаря, госпожо председател. Интересно е наистина да използваме по, не ред, кредитен рейтинг, а други решения. За да регулираме пазара, какво можем да направим? Политиците, включително и ние, да се справяме добре така можем да ограничим властта на пазара. Ако не вярвате на агенциите за кредитен рейтинг, тогава можем ли да вярваме на управителя на Европейската централна банка и онова, което той ни каза вчера? Ами, агенциите за кредитен рейтинг по отношение на държавния дълг бяха прави. Ето това е най-трудното в случая. И трябва, не трябва да стреляме по пианиста само, а по онези, които са виновни. Все пак трябва да доразвием всички тези а, теми. И ако внедрим всички тези предложения, пазара ще бъде по-уязвим. Съгласен съм с господин Клинс, че някои от предложенията на практика ще бъдат вредни и ще попречат на целите, които сме заложили. Трябва да сме по-предпазливи. Не смятам, че можем да забравим факта, че агенциите за кредитен рейтинг в Штатите объркаха, но и политиците биха могли да сбъркат. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Шаран. Искам да пожелая успех на докладчика. Задачата ще е трудна. И всъщност това е трето законодателно изменение, що се отнася до агенциите за кредитен рейтинг. Това не е нещо положително, затова този път следва да се постараем регламента да бъде възможно най-стабилен и да обхване темите по-изчерпателно. Имам някои съмнения по някои от е, предложенията, някои пропуски. Има сега положителната оценка. Премахването на законодателните препаратки за ограничаване на прекомерното разчитане на агенциите и това инвеститорите сами да правят рисков анализ. Анализът на риска може да бъде правен от самите инвеститори, но това вади до въпроса за оповестяване на информация, т.е. инвеститорите трябва сами да преценяват обстоятелствата, което изисква конкретни правила за държавната задлъжнялост и внасяне на по-голяма прозрачност. Споменах, че имам някои съмнения при първо четене. Големите агенции поглъщат по-малките за срок от 10 години. Всички тези мерки са необходими, но в същото време те трябва да са обвързани с, с регламент 733 по отношение на сливанията и придобиванията. И тук именно се опасявам, че измененията в някои случаи биха могли да не се отразят на трите агенции, които господстват на пазара и няма да подпомогнат конкуренцията. Има и някои пропуски в предложението. Комисията заяви, че разработват финансов модел – но той е твърде сложен и затова не е обхванат в това предложение. Би могло друго изменение да бъде направено. Аз споменах липсата на стабилност поради непрекъснатите изменения и доколкото виждам е а, Заобиколена е идеята за европейски орган за кредитен рейтинг. Е, няма яснота по въпроса за финансирането му. Витае някъде в пространството. Има частни агенции, които са на пазара и според мен би могло да насърчим конкуренцията между тях. Комисията също така е загърбила и идеята и е, факта, че в момента се прилагат строги мерки за финансова дисциплина. Оценката на държави, които изпълняват планове за възстановяване, е нещо, което имало доста съмнителна полза. И няма да получим пълна представа за текущото състояние на нещата. Благодаря, казва председателя. Сега се връщаме към докладчика. Всички имаме много неща да кажем, но няма възможност за това. Госпожо председател, казва докладчика, предпочитам да отстъпя думата си на комисията. Докладчикът предпочита да чуе комисията. Комисията има късмет. Да, изключително големи късметли сме. Благодаря, господин Доминичи. Само няколко коментара ще направя на казаното тази сутрин. Доста често се споменаваше въпроса за модела имитента да плаща вместо инвеститора. Нека припомним, че има доклад на комисията – а, от тази сутрин, в а, който се прави преглед на идеята емитента да плаща и съответните интереси, които това засяга и други нови предложения, които в момента са на а, масата в а, САЩ. Методологията бе следващия въпрос. Може би има неяснота относно предложението на комисията по методиката. Ако позволите накратко ще разясня какво предлагаме. В нашия текст се предвижда съществуващите разпоредби в регламента член 83, в който се казва, че агенциите използват методология, която е ясна, с приемственост, е, основаваща се на исторически данни, включително и тестване. Това, което ние предлагаме е всъщност органа за ценни книжа да положи усилия методиката, използвана от агенциите, да е съобразена с тези правни разпоредби. Ние не предвиждаме а, използването на някакви догадки или хармонизация на методиката. Не. Ние предлагаме Европейският орган да има възможност да контролира съответствието на методиката с действащото право. Не говорим за нови разпоредби, а за действащи такива. Прекомерното разчитане на агенциите бе споменато от няколко депутати. Това е много важно за комисията. Това е една от ключовите задачи, които преследва това предложение. Миналото лято предприехме първа стъпка в това отношение а, с, четвъртото предложение за кредитните, за агенциите за кредитен рейтинг. А, целта е да бъде ограничена властта на тези агенции а, по отношение за, на финансовите услуги и също така по отношение на колективните предприятия за инвестиции инвестиции и също така в застрахователния сектор. А, Предложението предвижда всички надзорни органи в държавите членки и Централната банка да не правят препратки към рейтинги в своите насоки за работа. Тоест, целта е да ограничим механичната зависимост на агенциите за рейтинг на европейско равнище, чрез позоваване в правото и в дейността на компетентните органи. И на последно място споменато бе правилото за ротация. А, разбирам, че има много депутати тук, които а, имат а, своите съображения, но от гледна точка на комисията това е правило, което изначално цели да преодолее конфликта на интересите по отношение на базисните модели. Целта е да бъде преодоляна зависимостта по тези въпроси и а, кредит, и агенциите за кредитен рейтинг. става дума за ротация на 3 години или на 6 години и един период на изчакване през 4 години. Надяваме се, че по този начин и това е една от целите ни, така да се въведе по-голяма динамика на пазара. Разбира се, комисията не смята, че сме открили магическото решение на всички проблеми и с нетърпение бихме искали да изслушаме предложенията в парламента за разрешаване на този проблем предвид ограничената конкуренция и липсата на избор. Дано да не съм просрочила време. Тук благодаря на господин Доменич и възможността да се изкажа. Um, благодаря ви. Леонардо, искате ли да кажете няколко думи? Искам само да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Няма да липсват други възможности да продължим дискусията и само една бележка. Факта, че един, една реакция може да бъде грешна или да не се споделя, не отменя съществуването на проблемите. Затова приканвам всички колеги да признаят, че съществуват обективни проблеми и да внесат своя принос с альтернативи предложения за решение на проблемите. Благодаря. Благодаря. преминаваме. А преди това да кажа, на 24 януари ще имаме изслушване. На 28 февруари ще разгледаме проекто доклада и на 22 марта ще бъде крайния срок за внасяне изменения. Преминаваме към размяна на мнения с министър Ростовски, който е председател на съвета по економически и финансови въпроси. Okay, everybody, conversations can finish Моля да приключите с разговорите си, моля заемете местата си и ако решите, че повече не ви се участва, моля излезте тихо. Please take your seats. I can still see conversations going on. They can go on outside. Моля от вас, които си разговарят, да излязат от залата. Ако искате и друг път да участвате в заседанието на тази комисия, моля, излезте незабавно, ако няма да участвате в самото заседание. Right, we, we, as I'm sure uh, colleagues know, we are coming towards... И така, колеги, както знаем, в момента полското председателство е на финалната права. И за това ще имаме размяна на мнения с господин Ростовски, който е председател на съвета по економически и финансови въпроси. Давам му думата за около 10 минути, за да ни запознае той с позицията на председателството и, както обикновено, след това ще имаме възможност за въпроси и отговори. Благодаря ви. Благодаря ти, Шарам. Благодаря на комисията ви за поканата ще се постара да бъда кратък и да се спра на най-важните неща, които се случиха по време на полското председателство. Първо, ние започнахме доста добре. През юли призовахме към важно намаляване на лихвените проценти – по финансирането за държавите са затруднени в еврозоната, а именно Гърция, Ирландия и Португалия. Разбира се, това не беше постижение на самото председателство, тъй като това беше решение на еврозоната, но това беше наша инициатива, защото това беше важно да се намалят лихвените проценти, защото те бяха на такова ниво, че просто те бяха като наказателна акция – Второто, което постигнахме, заедно разбира се с вас, е изграждането на много добро сътрудничество въз основа на направеното от унгарското председателство успяхме да постигнем съгласие по пакет от шесте мерки – и най-вече идеята, или по-скоро утвърждаването на идеята е за економическо управление. Ако пакетът от тези 6 мерки се изпълни надлежно, това е гаранция за това, че никога няма да се окажем в онази ужасна ситуация, в която, за съжаление, в момента се намира Европейския съюз от гледна точка на економиката и финансите. Разбира се, това води до това, което разглеждаме като основен проблем, а именно необходимостта да се ограничи кризата на държавния дълг и да се излезе от тази ситуация колкото се може по-бързо. Тук, според мен, следва да спомена няколко неща. Първо, бих искал да благодаря на парламента за много полезния му подход към бюджета за 2012 година. Мисля, че в светлината на сегашното напрежение, което съществува на световните пазари, особено пазарите на държавния дълг, би било много зле, ако имаме такава конфронтация, която наблюдавахме през 2011 година. За това искам да благодаря на парламента за конструктивния му подход един много важен въпрос, с който се занимавахме през октомври, беше пакетът за рекапитализация. Е, разбрах, че вчера имахте среща с Марио Драги. Споделям мнението му, че въпреки, че пакетът за банкова рекапитализация беше сам по себе си много добре замислен, и съдържаше много разпоредби, които трябваше да гарантират това, че капиталовия буфер не се постигаше чрез намаляване на дела на земните средства в банките и ограничаване на кредита. Независимо от това, пакетът за рекапитализация беше замислен от Екофин като част от един много по-голям пакет, насочен към подобряване на економическото и финансово управление, но най-важното беше да се създаде бариера пред разпространяването на финансовата инфекция, прехвърлянето от една страна към друга. Окончателните резултати от заседанието на Екофин бяха, че всичко това трябва да бъде част от един пакет, но фактически мерките по рекапитализация въведени чрез Европейски банков орган вече влязоха в сила в ситуация, в която тази защитна стена беше частично изградена, бих се изразил така деликатно. И това, разбира се, създаде много сериозни проблеми. Ние, разбира се, можем по-късно да обсъдим този въпрос, ако вие сметнете, че това е необходимо. И, разбира се, ние дадохме нашия принос за подготовката към съвета на 19, извинете, на 9 декември. Като председателство ние се стремихме в максимална степен договорът в резултат от този съвет да бъде договор на всичките 27 държави членки и да бъде част и трябва, извинете, да се основава върху общностния метод – Както знаете, за съжаление това се оказа невъзможно и смятам, че това е много жалко. Бих искал още да кажа няколко думи за нашите цели, въпреки че нашето председателство приключва. Независимо от това, бих искал да говоря за нашите цели, за целите на полското правителство в рамките на този междуправителствен договор. Първо, ние постигнахме нещо и една важна част от това ще бъде укрепването на Международния валутен фонд и по този начин ще бъдат изградени допълнителни елементи от тази защитна или преградна стена, за която говорих. Мисля си, че общият подход, който възприехме спрямо договора, и не бих искал да поднасям никакви извинения за това, че говоря за това, тъй като в крайна сметка това е договор най-вече за економическото управление. И мисля, че нашият общ подход към този договор – беше такъв, че да съдействаме за засилването на интеграцията в областта на економическото управление в рамките на еврозоната, без обаче това да създава нови разграничителни линии между 17-те държави от еврозоната и 10-те останали държави членки. Ние максимално използвахме участието в гласуването. Т.е. ние смятахме, че всички държави трябва да присъстват на обсъжданията на еврозоната, но само държавите от еврозоната ще взимат решение. Ние смятаме също така, че трябва да се избегнат разделителните линии и вътре в самата еврозона. В този контекст също така е много важно да се гарантира демократическата легитимност на решенията, взети в контекста на задълбочаването на интеграцията в еврозоната. Неизбежно това изисква участието на парламента. Особено ако това задълбочаване, както се обсъждаше, би стигнало до там, че биха се изпращали бюджетите обратно на националните парламенти. Аз не бих изключил, че може и такава възможност да се възприеме. И накрая, какви са полуките, които извлякохме от тази криза? Ясно е, че тази криза е криза на разпространяване на инфекцията. Това не е просто една криза, която проистича от погрешни политики в областта на публичните финанси. Затова ние смятаме, че или имаме нужда от яснота по въпроса какво би им трябвало да прави Европейската Централна банка в една такава ситуация на разпространяване на заразата. Ние не трябва да пречим на Европейската Централна банка да действа в рамките на действащите договори, но ако мислим, че ЕЦБ не може да действа, за да спре тази, разпространяването на тази зараза, трябва да се промени мандата на ЕЦБ. Мандатът на ЕЦБ трябва да позволява на ЕЦБ да действа като една независима централна банка, т.е. да действа в тези случаи, когато целостта на еврозоната или платежоспособността на държавите членки са застрашени поради преливане на проблеми към тях от други страни. Моля за извинение, ако не съм засегнал някои други важни неща, които са били направени по време на нашето председателство, например документа на комисията за облигациите за стабилност, за прегледа на годишния растеж огромна дейност по реформа на финансовото законодателство. Ние обсъждахме данъчното облагане в сферата на енергетиката, обсъждахме общата консолидирана данъчна основа за корпоративния данък, данък върху финансовите транзакции, но смятам, че ситуацията беше толкова сериозна, че си заслужаваше да се съсредоточим върху най-важните елементи – които наблюдавахме през последните 6 месеца. В заключение ще кажа, че заседанието на съвета на 9 декември, поне според мен, предложи или осигури първите светлинки в края на тунела. Uh, наистина видяхме колко решително вървяхме в погрешна посока, сега вече е избрана правилната посока. И аз съм особено оптимистично настроен благодарение на решението за засилването на средствата, които ще бъдат предоставени на Международния валутен фонд. Също така се чувствам вдъхновен от различните решения, по засилване на Европейския механизъм за стабилност и Европейския фонд за финансова стабилност. Така че мисля, че нещата започнаха да изглеждат по-добре и също така бяха взети важни, полезни решения и от Европейската Централна банка през седмицата преди срещата на върха на Европейския съюз госпожа председател. Сега ще реши как ще процедираме по-нататък. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви много. Ние наистина постигнахме сериозен напредък по редица досиета по време на полското председателство. Това се отнася и до слоповете за кредитно изпълнение. Ние финализирахме това досие. И, както вие казахте, имаше много неща, които се извършваха в сферата на економическото управление. Много се радвам, че се спряхте на въпроса за наказателните лихвени проценти за страните, които изпитват затруднения. Знаете, че лично аз се бях ангажирала с това да бъдат намалени лихвените проценти, както и други колеги депутати. Много се радваме, че това беше постигнато по време на вашето председателство и благодарение на вашето председателство намаляването на лихвените проценти ще допринесе за по-голяма устойчивост. Също така този след обед аз ще обсъдя с нашата комисия документа или по-скоро проекто регламента за единната европейска зона за плащания, СЕПА. Това също е едно досие, което успешно финализирахме по време на полското председателство. И що се отнася до еврото, мисля се, че има символично значение това, че в условията на криза европейските институции работят много сърно по въпроси, свързани с единия пазар на финансовите услуги и други ключови въпроси, свързани с еврото. Съгласието по тези въпроси е като гласуване на вод на доверие към еврото. И разбира се, аз съм убедена, че резултатите ще бъдат добри и за потребителите, и за търговските дружества. Давам думата на депутатите за въпроси Жан Гозес. Мерси, президент. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, искам в началото да заявя, че полското председателство свърши много добра работа и в присъствие на вашия министър-председател преди няколко ден на пленарно заседание беше заявено, че това е едно от най-добрите председателства от години насам. И освен това, вие трябваше да председателствате Съюза по време на истинска буря и успяхте да постигнете резултати. И както припомни председателката ви, е, резултатите, които постигнахте в законодателно отношение, са много добри. Знам, че сте чинта як гръб и ще ви задам тежък въпрос. Преди малко припомнихте, че сме приели пакета за управление – на текста бяха предложени от комисията в допълнение. Този пакет за добро управление е важен елемент от економическата интеграция на държавите членки, но почти веднага след приемането държавите сключва междуправителствено споразумение за економическото споразумение, в което са залегнали препоръки на парламента от преди 8 месеца, които тогава изглеждаха напълно невъзможни. Вие който сте бил в сърцевината на тази конфронтация, можете ли да ни кажете вечер, дали в навечерието на коледа можем да препратим вашето оптимистично послание, че вече в тунела се е появила светлинка, или това вече е светлинката, Витлерската звезда, която блести над яслата. Прекрасен беше приемът, който направихте преди 2-3 дни. Но можем ли да съобщим на нашите съграждани, които трудно ни разбират, че сме намерили механизъм за економическа интеграция в Европа и освен това, че сме подписали едно споразумение, което ще гарантира функционирането му. Знаете, че през пролета беше прието едно съвсем дребно изменение на член 136 от договора но към днешна дата нито една от държавите членки не е преминала към процедурата за ратифициране на това изменение. Благодаря ви и ви желая весела коледа. Благодаря. Не знам как да поема защита на останалите държави, включително и на Полша. Смятам, че Единственото разбираемо обяснение е, че между септември и декември положението в еврозоната и във връзка с кризата на държавния дълг не се е подобрило и при това положение е естествено държавите членки да се върнат към идеи, които преди им са се виждали неприемливи. Между другото и някои големи държави основателки. Бих казал, може би, мога да продължа. Ще кажа на английски по-добре късно, отколкото никога. И се надявам че проблемите с ратификацията, които споменахте, няма да попречат твърде. И също ви пожелавам весела коледа. Вернер uh, Ланге. Благодаря. Господин временен председателстващ Европейския съюз. Аз. Чувате ли превода? Търсите. Намерихте ли превода на родния език? Господин председателстващ Европейския съюз ще разделя изказването си на две части. Искам в началото да благодаря на целия ви екип за интензивната работа по редица законодателни текстове, както каза председателката ни. Аз лично бях а, а, докладчик по дериватите, финансовите продукти и финансовите деривати и съм проучвал а, решенията, които са намерени и извън Европа. Ни, но ние трябва да спазваме задълженията и правата ни от Лисабонския договор. Но, както знаем, на съвета се наложи да се вземат важни решения, защото а, в, а, не може да позволим случай на конфликти някои държави да играят самостоятелно, соло и да не се съобразяват с другите. Мисля, че до сега просто а, неспазването на Лисабонския договор е, е причинило тези, тази невъзможност да се намери решение. По време, това се случи по време на гарското председателство, по, по време на вашето също. И е, всъщност аз не знам а, дали може да се говори за законодателство, което е, е производно, проистича от а, а, Лисабонския договор. По отношение на а, дериватите, в Екофин бяха правени опити да се намери решение, но не, се, не успя Цвета не успя, защото двама министри блокираха, включително моя е, министър. И не виждам защо не трябва просто да, чисто и просто да се спазва Лисабонския договор. Вие представихте вашата равносметка в изключително тежък период. Проявихте огромно чувство за отговорност но никой не спомена за промяната в мандата на Европейската Централна банка. Колкото до рекапитализацията и нормативния законодателен процес Базел 3 предвижда 7% собствен капитал и увеличаването му до 2018 година. Бяха направени тестове за резистентност с 9% собствен капитал и оценка до 2000 за не, освобождаване от това задължение до 2012 година. Но как ще се създаде при такива условия доверие в финансовите институции? Решенията на Г20 по всеки един финансов продукт, всеки, една заинтересована страна, ако щете всяко издание, всеки економически а, вестник – трябва да, се, да поемат отговорността, трябва да имат отговорно по поведение. И в крайна сметка аз ви поздравявам, но крадмосветката ви е разочароваща. Благодаря от името на моите сътрудници. По въпроса за решенията в съвета Екофин, тук ще бъда съвършенно ясен. Фактът, че Екофин може да взема решение с квалифицирано мнозинство, не означава, че е задължен да го прави. Смятам, че ние ще поддържаме това виждане. И председателството именно може да реши как да процедира. Аз ще се придържам към това становище не само в качеството ни на председателстващи, но и в бъдеще. Нека това бъде ясно. По въпроса за Базел 3 минавам и 9% за капитализацията. Мисля, че се пораждат страхове за това, че недостига на капитал в тези, при тези условия би могъл да доведе до замразяване на междубанковия пазар. Не казвам, че така ще стане, казвам, че има такива опасения. Идеята бе бързо да се реагира, да се оталожи пазара, да имат адекватност банките и в началото на следващата година да можем да избегнем една тежка рецесия, която би могла да настъпи поради замразяването на междубанковите пазари. Председателството, в смисъл Полша и някои други държави, голям брой а, от тях, такъв беше консенсуса в а, Екофин, смятат, че би било погрешно да продължаваме с пакета за рекапитализация. без да имаме вече една изградена защитна стена, тъй като можем да се впуснем в един порочен кръг на рекапитализиране, който пък ще доведе до по-нататъчна задлъжнялост на държавите и влушаване на качеството на пасивите и на активите, което би било допълнителен натиск върху банките. Марио Драги каза това съвършенно ясно. Няколко пъти, може би и вчера го е казал, съгласен съм. Трябваше най-напред да изградем тази защитна стена. А, обърнахме а, приоритетите и сега градим тези защитни мерки, но по-добре, когато сме допуснали грешка, да си признаем и да се постараем да подобрим положението и да преодолеем пропуските. Минавам на другите въпроси. Моля да ме извините, ако някой остане с впечатление, че съм пропуснал важни теми. Това, което казвате, е много важно. Няма никакво съмнение. Ние сме напълно съгласни с мандата на Г20 по отношение а, регулиране на всичко в известен смисъл. Но исках да се вместя в предвиденото ми време от госпожа председателя. Именно по тази причина а, пропуснах някои теми. Благодаря. Благодаря председателя съобщава, че имаме потвърждение за единната зона за плащане. Благодаря, господин министр, че сте при нас в края на мандата ви като представители на европейските консерватори, позволете да ви благодаря за всеобхватния подход на полското председателство. Много часове съм посветила на разговори за пакта за растеж. Трябва да кажа, че всички тези обсъждания бяха водени изключително професионално. Това е благодарение на вашите лидерски умения. Освен това, имаше размяна на мнения тук в тази комисия за това как да възстановим, да възвърнем доверието на инвеститорите, за да могат те да вложат средствата там, където твърдят, че ще го направят. Вие се умяхте да внесете яснота и а, да ми дадете уверение, че пазарите ще разберат колко важно е това. Какви съвети бихте дали на датското председателство, което ще застъпи, за да бъде подобрен, подобрен обмена с пазарите, за да можем да възстановим поне частично доверието и инвеститорите да инвестират в Европа, а не другаде, където рисковете са по-малки? I... Ако ми позволите, ще кажа, че оставам с впечатление, че датското председателство, което ще застъпи, също ще има всеобхватен подход и ще уважава становищата на парламента, така както ние, полското председателство, сме се старали да постигнем по отношение на комуникацията, мисля, че председателството на Екофин има чудесни умения в това отношение. Една от нещата, които би спомогнало за по-доброто общуване, надявам се да е така, е следното. Ако новия договор е междуправителствен договор, Там се предвижда участие на всички членове на срещите на високо равнище на еврозоната и на групата въобще. По този начин наистина ще се създаде усещане за солидарност, ще бъде далеч по-лесно за председателството ако не председателство на еврозоната. Ще бъде по-лесно да се общува с пазарите по този начин. Това бе едно затруднение, което изпита полското председателство при общуването с пазарите. В някои случаи а, ние не, че не знаехме какво е решено в еврогрупите, те не вземат официални решения по същество, но нямахме достъп до самите разисквания и за това за нас бе по-трудно да представим единна а, позиция, да има приемственост в нашата позиция в а, смисъл на Европейска комисия, председателството на Екофин. Най-общо казано, същинския въпрос ще бъде свързан с проблемите на равнището на Европейския съюз и в отделните държави. Там именно е, се осъществява най-важния обмен. Разбира се, той трябва да е обмен по същество. Ако няма е, съществени теми, то тогава доброто общуване ще бъде безсмислено. Sorry. Разбира се, ако имаме добра комуникация и същината на въпросите е засегната, сигурен съм, че датското председателство ще се справи отлично и това би а, укрепило доверието на инвеститорите и по-рано аз казах, че започнахме с изграждането на тази защитна стена. А, имаше проблеми по а, окончателното и завършване, нека проследим последните решения как ще се прилагат, особено разпоредбите свързани с по-дългосрочната ликвидност в банковия сектор и участието на Централната банка. Трябва да видим доколко това ще постигне успехи, ще доведе до стабилизация. Благодаря. Uh, Благодаря. Ще прочета списъка на ораторите. Ola Schmidt, Marion Tyson, Sven Giegold, Antolin Sanchez Prezedo, then Udo Bullman, and then Otmar Karas. Anybody else wanting to join in? Има ли още желаящи да се изкажат? Добре. Лиса. Thank you very much and thank you. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че се откликнахте на нашата покана. Мисля си, че целта на нашата среща е не само да изразим нашата благодарност за цялата работа, която извършите. Аз бих искала по-специално да ви благодаря за разумния ви подход към наказателните лихви за вашата работа по пакета от 6 мерки, по който аз бях един от докладчиците – благодаря ви и за тази извършена от вас работа. И бих искала да да изпълним в максимална степен вашите препоръки и да продължаваме с поставените цели и през предстоящите месеци. Смятам, че решаващите проблеми все още съществуват, както и вие казахте. Мисля си, че един изострящ се проблем е омагиосания кръг, който е създаден с банките с проблеми и страните с проблеми. И този проблем продължава. Мисля си, че участието на частния сектор в държавния дълг беше грешка. По тези две теми бих искала да ви попитам какво мислите, до каква степен решаването на проблемите на страните, които изпитват проблеми, дали смятате, че моделът, който използваме, трябва да бъде допълнен? Вие говорихте за разширяването на мандата на ЕЦБ, говорихте за Международния валутен фонд, механизма за стабилност, фонда за финансова стабилност. Дали смятате, че всичко, което постигнахме чрез пакета от 6 мерки е достатъчно добре отразено от подхода към економическото управление. Uh, Мисля, че това, което липсва е, че няма структура за банките, позволяваща да се управляват кризисни ситуации. Комисията като че ли няма желание да внесе предложение. Дали ви смятате, че условията за управление на кризата в банките ще се подобрят в близко бъдеще? така че да можем да разбием този омагиосен кръг и да можем последователно да решим и двата поставени от мен проблема. Благодаря ви. To come down to the, since you've asked, down to the essence of the... По същината на въпроса. Има много неща, които може да си позволите да направите, ако сте изградили надлежно необходимите защитни стени. Ако имате такива защитни стени, то тогава няма да имате проблеми. Например, с мерките за банкова рекапитализация. Проблемът е, че ние правихме всички тези неща без преди това да сме изградили защитни стени. Мисля, че преди реално да имаме някакви защитни механизми, например защитни стени, ние ще бъдем много ограничени от гледна точка на това какво можем безопасно да направим при решаването на други проблеми, които изникнаха по време на кризата. Това, разбира се, също въжи и за управлението на кризите в банките и да има един добър механизъм на европейско ниво за структурирано закриване на фалирали банки или подпомагане на банки, които са на ръба на фалита. За целта, разбира се, е необходимо да има законодателство. Аз съм съгласен с вас, че все още има пробоини в нашите защитни стени. Много често се е действало възоснова на реагиране на конкретния проблем. Разбира се, това е по-добре, отколкото нищо. По-добре е да се реагира веднага на момента на конкретния проблем, без да се чака всичко да бъде добре подготвено на европейско ниво. Но разбира се, по-добре би било, ако можеше да се действа по-бързо на европейско ниво. Но разбира се, проблемите са много сложни. Сега по въпроса за договора и пакет от шесте мерки. Мисля, че господин Ланген го каза малко по-рано, че договорът всъщност до голяма степен е това, което беше първоначалната идея за пакет от 6 мерки. И този договор показва, че е по-добре да се извлекат полуки от вече направените грешки и да се признае, че са били направени грешки. Лично аз никога не съм избягвал това. Винаги съм си признавал грешките. Искам да кажа, че парламентът беше прав. Но поне имаме възможност да коригираме направените от нас грешки. Това разбира се, че е по-добре. Това е много по-добре, отколко да кажем, да, ние тъй като грешихме преди, затова ще продължим и да грешим. Благодаря ви. И преди да дам думата на следващия оратор, ще кажа, че някои от разпоредбите, например, с ликвидността на ЕЦБ, очевидно работят, защото процента по тримесечните облигации по испанския дълг спаднаха от 5,3 на 2,3% вчера. Оле, благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да ви благодаря, защото високо оценява тонът, който беше зададен от полското председателство. Вие не допускахте вътрешните ви проблеми да засегнат вашата работа в парламента и в съвета, въпреки че имахте избори. Вие сте оптимист и като либерал аз също като цяло съм оптимист. Така че ние виждаме, че има някакви просвя... Е, прос... има някакви светлинки в края на тунела, благодарение на заседанието на съвета на 9 декември. Също така обаче виждам, че има стъпки към разделянето на Европа и някои от нас са оставени зад борда. Аз представлявам една малка страна в Северна Европа и ние сме много обезпокоени. Ние наистина сме обезпокоени и вие също казахте, че ние няма да бъдем оставени за борда и че може би дори ще присъстваме в заседателната зала. Но дали бихте могли малко повече да кажете как бихме могли да се върнем към Европейски съюз, в който има 27 или 28 държави, всички от които са равни. Вие също така казахте нещо много интересно за една от съседните ви страни, нещо, което предизвика оживени коментари в моята страна. Ние се опасяваме, че че може би ще бъдем управлявани от големите страни. Ние в момента се опасяваме, че Европейския съюз се управлява от Германия. И аз обичам Германия. И разбира се, ние трябва да продаваме нашите продукти в Германия. Но все пак това не е начинът по който трябва да се ръководи Европейския съюз. И аз като човек, който от малка страна, искам да кажа, че и в Дания имаме същия дебат. И затова смятам, че трябва да сме предпазливи. Надявам се, че, ще ви, че ви ще успеете да убедите вашите колеги, че разделянето разбиването на Европа, на Европа на различни скорости или както и да се нарича това, ще бъде нещо много опасно. Ние познаваме добре европейската история, вие познавате дори много по-добре от мен. Благодаря ви. Да, със сигурност ние смятаме, че разделянето на Европа на всеки един етап и особено на този, етап ще бъде катастрофа в огромен мащаб. Същевременно ние сме абсолютно убедени, че разбиването на еврозоната ще бъде също огромна катастроф, катастрофа. това изправени пред тази опасност, и аз тук не говоря за Полша, но ние се опитахме да се придържам към този дух в качеството си на държава председател. Ние смятаме, че единствения разумен отговор ще бъде да се подкрепи по-задълбочената интеграция в еврозоната – която също време да се извършва по такъв начин, че да няма разделителни линии между еврозоната и не еврозоната. И механизмите, които ни помагат да постигнем това, е механизма за участие в гласуване, предвиден от договора, който говори за засилено сътрудничество и други аспекти. Ние смятаме, че ако вървим по този път, ще можем да подкрепим държавите еврозони в постигането на по-дълбока интеграция, без да застрашаваме единството на целия Европейски съюз. Мисля, че е много добре това, че председателството по време на кризата беше първо в ръцете на една държава, която не е членка на еврозон, т.е. Унгария, след това в нашите ръце и след това ще премине към Дания, държава, която не е в еврозоната. По въпроса за големите държави, мисля си, че аз не казах това. Това беше казал външния ни министр. Той каза, че той е по загрижен от пасивността на Германия, не от активността на Германия, нещо, което предизвика изненада. Но аз мисля, че това е нашата позиция, не на последно място и поради географското ни местоположение. Ние смятаме, че единството и стабилността в Европейския съюз не са само чисто економически въпрос, но за нас това също е въпрос, който е много важен за нашата национална сигурност. Благодаря. Мегли? Uh, uh Госпожо председател, ще говоря на холандски. Voor het Poolse voorzitterschap er is uh, heel veel werk gebeurd en Огромно количество работа извърши полското председателство. Атмосферата също бе чудесна, независимо от трудните условия. Искам да се спра само на няколко аспекта. Вие казахте, че при определени обстоятелства, ако този риск от зараза се задълбочи и целостта на еврозоната бъде подставена под въпрос, Европейската централна банка може да се намеси и това означава промяна на договорите. Много хора биха се съгласили с вас, но след като бъде възстановена дисциплината и кризата приключи, смятате ли, че тези мерки трябва да бъдат прилагани? И на второ място, новия договор между държавите, който в момента е предложен. Доста се говори по този въпрос. Видяхме един проект. А, просто се чудя, ако ще полагаме усилия за някаква междуправителствена методология и ще загърбваме Лисабон, кой ще е отговорен за съставянето на този документ? Смятате ли, че при наличието на такъв междуправителствен договор ще можем да продължим по пътя на интеграцията и е, ще има ли легитимност от гледна точка на демокрацията? Предполагам, че голяма част от компетенциите на държавите членки ще бъдат прехвърлени на Европейския съюз. Това означава тежка отговорност, а Европейският съюз въпреки всичко ще трябва да спазва демократичните принципи а, за легитимност. И при прочет на първия проект аз изразявам доста съмнения. Благодаря ви. За въпроса за ЕЦБ. Отнасям се с известна симпатия към казаното от вас. По принцип, ние сме създали система за управление и институции, които след като се измъкнем от сегашното положение, биха гарантирали да не се връщаме там. От друга страна, това положение на нещата може да продължи доста дълго и канцлера Меркел каза, че говорим не за месеци, а за години. Аз лично смятам, че съществуващата рамка, действащите договори позволяват на ЕЦБ да предприеме всичко, което описах по-рано, но тъй като има хора, които тълкуват договорите по друг начин. Би било добре да разясним, че това може да стане и ако сегашното положение продължи години, за което има вероятност, то тогава си струва да предприемем нещо. Разбирам ви. Добре. Ако а, много бързо а, прилагаме мерките, предвидени по пакта за стабилност и растеж, може би тогава няма да е толкова наложително да предприемем нещо, но живота е пълен с изненади и затова смятам, че е по-мъдро, както вече ни бе казано, че онова, което привидно изглежда правилното решение и мнозинството от економистите го твърдят и ако това не е в съответствие с договора, то договорът трябва да бъде изменен. Минавам на въпроса за самия договор. Доколкото разбирам, председателството на съвета е подготвило проекто документа. Държавите членки ще продължат работа днес след обеда. По въпроса за демократичната легитимност, там имаме същински проблем. Ако целим механизъм за налагане на дисциплина сред държавите членки на еврозоната, това може да бъде направено почти автоматично, но това поражда и проблеми. Защото правилата не, винаги, не винаги предвиждат всички обстоятелства. Ако ще има дискусии, то тези правомощия следва да бъдат прехвърлени на европейските институции. Ако това бъде направено, то тогава, по моя преценка, и това го казах в началото, ще трябва да има демократична легитимност до голяма степен и с това съм съгласен. Благодаря, казва председателя. Продължаваме. Свен трябваше да тръгне. Eh, Благодаря ви. Искам да а, призная, че наистина имате добра воля, оптимистичен дух а, за постигане на резултати. И мисля, че ако всичко зависи само от волята на полското председател, щехме да сме постигнали много повече. Но сме изправени пред а, криза с държавния и частния дълг, е криза, която разклати цялата институционална система на Европейския съюз криза, свързана и с устойчивостта, трудността. Искам да а, поговорите малко за това, което би могло още да бъде направено и което до сега не е направено. Когато нал... бяха наложени крайно високи лихвени проценти, това имаше отрицателен резултат след това. А, в Гърция криза започна от частния сектор, след това възникна проблема с рекапитализация на банките и постепенно и проблема, който се отрази върху държавния дълг, почна да се разпространява като зараза и разпространи и чувството на несигурност. Говори се много за затягане на бюджетната дисциплина, за да може е, да се прекрати кризата с държавния дълг, трябва да се води политика на економически растеж, економическо развитие, да се изпуснат в обращение еврооблигации. Какво мислите по всички тези средства? Трябва да се оздрави економиката и финансовата система. По какъв начин Европейския съюз ще ускори този процес, който по наше мнение е доста бавен за дълга? Знаем, че е, дълга се определя от редица параметри. И още един въпрос. Всички договори са, се сключват от отделните правителства. Това са междуправителствени договори, дори когато са подписани от 26 а, а, страни членки но винаги те трябва да имат едно общностно измерение, общностни цели, за да се реши проблема с легитимността. Аз не споделям мнението, че трябва да има някаква висша европейска инстанция с легитимност. Това са всъщност държавите членки, които са най-висшата инстанция. Um, да премина към последната точка за междуправителствен договор на 26 държави членки, 27 след като Харватия се присъеди. Няма никак да е лесно да се ползва този вид структура и да работят общностните институции. Съгласен съм с целта, но моя прочит е, че ще бъде много трудно да се бъде постигната тази цел – ако няма сътрудничество между всички държави членки. А, въпроса за пазарната стойност на държавния дълг. Почти направихме една грешка в обратната посока. Тоест, държавния дълг а, да бъде непрестанно оценяван по пазарна стойност, правителствата трябва да го финансират. Това означава създаване на все по-голяма нестабилност на държавите и те ще трябва да намалят сумата на пасивите и така се създава един порочен кръг. И именно поради това трябваше да има някакви защитни мерки. Бе изключително важно да бъдат ограничени нелицеприятните последици. И тъй като това можеше да създаде доста сериозни заплахи по пакета за рекапитализацията постигнахме и положителни резултати по отношение на оценката на държавния дълг. Говоря за 20 септември 2011 тази допълнителна рекапитализация или създаване на тези допълнителни провизии не доведе до допълнително задлъжняване, освен в някои сектори. А, и използвахме а, принципа за предпазливост по отношение на ликвидността в държавите членки. Съумяхме да подобрим качествата на пакета за рекапитализация, но истинската грешка а, едва сега отстраняваме бавно. А, до, края, до средата на следващата година ще приключим с рекапитализацията. За съжаление ще е необходимо време, за да можем да вградим всички елементи на а, защитната стена и да избегнем навлизането в порочния кръг. Не разбрах много въпроса ви за частния дълг. Може би се налага да повторите този въпрос. Говоря за частния de... Да, смятам, че що се отнася до държавния дълг, там има ясно заложени цели за финансова дисциплина. По отношение за длъжността на частните субекти обаче, според мен е нужна реформа, рекапитализация и освен това е наложително да кажем дали това ще бъде правено от европейска гледна точка и какви ще са механизмите, какви инструменти ще използвам, пакта за стабилност или нещо друго. I, I agree. Да, съгласен съм с вас. I, I, I, I can't say much. Не мога да допълня кой знае какво към казаното. Имаме процедурата в пакта за стабилност, шесте мерки за прекомерната дестабилизация, имаме резерва, имаме съвета за системния риск, който прави преглед на потенциалните източници за проблеми с а, задлъжнялостта на частните субекти. Не смятам, че положението е толкова страшно в тази сфера. Да, има проблеми и може би към днешна дата все още не сме разбрали, че истинските източници на растеж – не са непременно в обема на дълга спрямо БВП. И се връщам към предишния ви въпрос. Какво трябва да предприемем? Трябва да преструктурираме, да либерализираме пазарите и най-вече пазара на трудова, труда. Това е а, необходимо за растежа и за намерението ни да преодолеем планината от държавен дълг. Благодаря ви. и вие сте следващата. Имаме време и за други въпроси, така че моля, ако някой иска да зададе въпрос, моля да ми сигнализира. Господин министр, много ви благодаря за работата, извършена от полското председателство. Бих искала да се върна към проекто договор. Ние получихме текста и аз съм много загрижена от този текст. Загрижена са за две неща, които те са много важни. Първо за пакета от шесте мерки. Вие казахте, че този договор – отразява част от това, което трябваше да бъде включено в пакет от 6 мерки. Но ние в парламента извършихме работа, която според нас заслужава по-добра оценка. И ако вие взимате само една част от цялостен текст, особено унази част, в която ние се стремим да направим изводи, да си извлечем полки от uh, това, което се случи от макроекономическите неравновесия и други проблеми, ако само една част се взима от едно цяло, това може да предизвиква загриженост. Има някои части, които са взети от вторичното законодателство. Вие сте прав. Вашето председателство посочи, че неговата цел е растежа. А в структурата на договора виждаме дисбаланс. Дори ако съгласим за дисциплината, финансовата дисциплина, ние не трябва да мислим, че има някакво противоречие между дисциплината и растежа. Ние трябва да намерим баланс между политика на насърчаваща растежа и финансовата дисциплина. Но проекто договора може да носи рискове. Посочването на еврозоната и Европейския съюз не трябва да се включва в договора. Y compris sur les plus pro-européens des députés européens pour vous aider. Дори най-проевропейски настроените евродепутати не биха могли да ви помогнат да популяризирате този договор сред държавите членки, поне не в сегашния му вид, разбира се. Ние искаме да сме конструктивни, има някои неща, по които сме съгласни, но този текст е непълен и ние няма да можем да го одобрим. В сегашния му вид този текст не може да убеди най-проевропейски настроените депутати и граждани да ви подкрепят. Това не е заплаха, това е приятелско предупреждение. Вие може да не успеете да постигнете напредък по този въпрос. И още нещо, господин министр. През декември 2010 година аз казах моят доклад, че трябва да бъдат преразгледани договорите. Отговорът беше не, това не е възможно. Но след като беше финализирано вторичното законодателство, изведнъж се оказа, че трябва да се преразгледа договора парламентът остава с впечатлението, че на нас ни се подиграват и затова ни е трудно да бъдем приятелски настроени. Мога да кажа само, че през юни 2010 и ние бяхме за преразглеждане на договорите. Така че сме абсолютно онава от вашата страна. И колкото на вас ви се подиграват и на нас ни се подиграват. Това е твърде лесно като... Какво искате да ви кажа, казва министр? Какво да ви отговоря? Господин министр, имате още 10 дена да заявите това в качеството си на председател на съвета Екофин. Тук не само депутатите имат право да говорят на висок глас. Кажете това на висок глас. Ще направите голяма услуга – на Европейския съюз и на еврозоната. Вие споменахте, че ви се подиграват. Има много страни, или по-скоро няколко страни, извинете ме, включително които бяха споменати преди малко, които предрешават това, което става в Европейския съюз, които искаха промяна в договора, но не успяха да, го, да постигнат това. Говоря за Германия. Полша, Германия и няколко други страни искаха да се промени договор. Те не успяха да наложат своята гледна точка и смятам, че в е, съюз от 27 държави членки с три институции не може да искаме винаги да налагаме нашата днев, да, гледна точка и да вечерим. Така че, честно казано, за нас е нормално. Не винаги да успяваме. Както казах в друг контекст вече, по-добре късно, отколкото никога. Нека да се задоволим с факта, че все пак напредваме. А, Що се отнася до вашата тревога, че договора не е балансиран, точно по тази причина споменах предложенията на Полша в контекста на договора и ще видим до каква степен ще успеем да спечелим другите на наша страна в този дебат. Господин министр, мисля, че господин и господин Брок и господин Верховстат, които имат големи качества, също са представители. Нека да се опитаме да променим нещата. От името на Германия, страна до която се чувствам много близа, бих казала, да не, бих искала да не се дава, впечатлен, дава впечатление, че 80 милиона германци са на една и съща позиция. Аз много уважавам този народ. Много често посещавам страната. Сега малко сме тръгнали в другата насока. Ако нищо, не се да обвиняваме германците, ако не направят нищо, те са виновни, ако направят нещо, пак те са виновни. Е, и мисля, че германците имат, е, са много проевропейски настроени и ще направят всичко възможно да Европейския съюз да се развива. Е, изглежда, че лошо съм се изразил. Казах, че Германия, подобно на Полша, искаше да се промени договор още през юни 2010 година. То това, не, това не е критика към Германия, напротив. По отношение на промяната на договора, това беше признание. Удо, има думата. Благодаря, госпожо председател. От името на социал-демократите Искам да кажа две неща, господин Ростовски. Две неща, които според мен трябва да бъдат споменати за последните 6 месеца, когато беше вашето председателство. Първо, беше направена огромна качка напред – И имам предвид тук и полското председателство и вашият личен ангажимент като председател на съвета ЕКОФИН. Една впечатляваща стъпка да бъде защитена еврозоната, въпреки че Полша не е член на еврозоната. Впечатляващ опит от страна на вашата държава да защити проевропейска позиция, да покаже проевропейска позиция, която, честно казано, много от нас не очакваха от вас. Бих искал като германец, като германски социалист да добавя, че да, южели аз говоря народния си език, но в момента искам да говоря на език, който господин министъра разбира без превод. Много рядко говоря на чужди езици в тази комисия, затова моля да ме, изми... да ме извините за това, че не ползвам немски. И така, като германец и като германски член на тази парламентарна комисия, пожелавам ви успех във вашата работа и пожелавам на Полша в скоро време да стане член на еврозоната. Надявам се, че това скоро ще стане. И смятам, че Полша е в челните традиция на тези, които защитават европейските ценности и европейско бъдеще. Това е много важно за мен защото винаги, когато съм разговарял с вас, когато вие сте срещали с нашата комисия, винаги съм знал, че мога да разчитам на вас като човек, който ще защитава нашето европейско бъдеще. Втората ми бележка не е толкова положителна. И това е, че когато погледна към миналото, когато погледна какво са направили нашите, нашите лидери за управлението на тази криза и нашите финансови министри също, имам много сериозни съмнения. Тук вече беше споменато за това и аз имам сериозни съмнения за това, че промените в договора и ограничения им характер насочен само към засилване на някои елементи от пакета от 6 мерки и всички тези подигравки, свързани с дейността на Европейския парламент. И това, което вчера формулирахме като основен наш проблем е, че трябва нещо да се направи, да се гарантира това всички ние да осигурим растеж, който да ни позволи да излезем от кризата, да се направят инвестиции. Ние обаче не получаваме никакви послания за това от съвета и от Екофин. Аз съм много загрижен от това, че пазарите много скоро ще ни върнат това. Така че това е в отрицателната страна на салдото. Смятам, че вие и вашия екип направихте много да защитите Европа, но отрицателното е, че съветът като цяло не направи достатъчно по разрешаване на кризата и това много скоро време ще ни доведе до още по-сериозни проблеми. Много се надявам, че тогава ще бъдете на европейска страна и ще можем да разчитаме на вас. Дори да трябва да предприемете нетрадиционни мерки, дори да трябва да говорим и да действаме извън структните реформи. Благодаря ви. Винаги е много опасно да казвам на членовете на комисията, че има достатъчно време. Дали бихте могли да отговорите? Съвсем накратко, първо, благодаря ви за любезните думи. Надявам се, че Польша винаги ще бъде на страната на Европа. Не мога да си представя нищо противоположно на това, що се отнася до влизането ни в еврозоната. Аз мятам, че е добре еврозоната да бъде добре ремонтирана преди да влезем в нея. Мисля, че основният проблем е свързан с този въпрос, а именно – в една ситуация, в която 17 държави непрекъснато мислят за това каква цена те ще трябва да платят по-отделно за една обща политика и в тази ситуация е много трудно да се провежда политика, която вие бихте искали да се провежда. И мисля, че това е основополагащ структурен проблем. Смятам, че за това ние, Польша като държава, подкрепяме по-задълбочената интеграция. Така че хората да не задават въпроса какво ще ни струва това на нас, без да мислят за това каква ще е цената на бездействието и какви ще бъдат ползите за всички от действието, включително ползите за самите тези, които задават този въпрос. Това наблюдаваме до някъде в Полша в контекста на финансирането на Международния валутен фонд. Разбира се, човек може да си зададе въпрос, защо една бедна страна като Польша трябва да Заделя средства за финансиране на еврозоната за някои държави, които са по-богати от Польша? Отговорът ни е много лесен за разбиране, защото всички ще станем по-бедни, ако не го направим. Председател, благодаря. Жан-Пол, дали искате отново да вземете думата? И последният въпрос ще бъде от Елиса. Благодаря ви много, госпожо председател. Бих искала да се съсредоточа върху един въпрос. Ние непрекъснато говорим за това дали е необходимо или не е необходимо да се промени договора. Проблемът обаче не е в това дали ще се промени договор или не, а каква ще е същината на промяната. Аз съм съгласна с Судо и с Силви Гулар. В Европейския парламент, когато работихме по пакет от 6 мерки, ние работихме по съществени въпроси. И ние искаме да сме абсолютно сигурни, че ако има промяна в договора, това ще изпрати правилните послания. Вие говорихте колко е необходимо да изградим защитни стени. В предишния ми въпрос аз се опитах да получа от вас повече подробности за тези защитни стени. Една от тези защитни стени, които са ни необходими, е това, че ние трябва да помислим какви са неравновесията в функционирането на паричния съвет по време на функционирането и в продължение на 12 години. И като резултат ние имаме недостатъчен общ растеж, глобален растеж. И все още не сме излезли от кризата. Така че този въпрос за растежа, как да управляваме растежа, единната валута и сближаването в рамките на единната валута, този въпрос по същество трябва да бъде включен в промяната на договора, заедно с други защитни стени, включително и принципа на солидарност. И ние не го виждаме това в предложенията, които се внасят. Предложенията, които се внасят от съвета. Затова ние сме много безпокоени от това, че ние работим по някакви несвързани фрагменти и не си извличаме полуки от това, което вече е направено. И точно това зависи дали ние ще подкрепим промяната в договор или не. Разбира се, ако промяната върви в правилната посока, ние ще подкрепим. <coughs> Мисля си, че това беше по-скоро изявление, а не е въпрос. Да, но аз съм депутат в Европейския парламент и аз се обръщам към председателството. Благодаря ви за вашето изявление. Благодаря на всички. Както ви виждате, Наистина всички сме много развълнувани, когато говорим за економическото управление, за договора. Разбира се, ще имаме съвместно заседание с Комисията по конституционни въпроси, след като приключим с заседанието на нашата комисия след обед и след това ще говорим подробно за това какво парламентът иска да постигне като промяна в договора. Благодаря ви, господин министър, и благодаря ви за всичко, което ви направихте по време на полското председателство.